Mesdames, Messieurs, je vous propose de prendre place. Е, дами и господа, е, моля заемете местата си. Ще започнем нашата работа. От името на госпожа Берес, е, председателката на нашата комисия отлично май. искам да ви поздравя. С добре дошли от името на двете парламентарни комисии. Ние се надяваме, че ще можем да приключим успешно работата си. Искам да поздравя на всички, да поздравя всички, които участват днес в нашето заседание и всички, които ни наблюдават благодарение на системата WebStream. Ние решихме в двете парламентарни комисии да проведем едно съвместно заседание по процедурата, която в момента се нарича асоциирана комисия, процедура между двете комисии, защото след година и половина прилагане на режима на глобализацията, ние установихме, че има редица трудности с приложението, с функционирането от една страна, свързано с ефикасността на механизмите, както и в начина по който се намесва парламента в вземането на окончателното решение. ние установихме, че след един доста дълъг период с доста и освен това мечителни усилия. Най-сетне има едно а, бързо действие, което създава проблеми, включително и бюджетни проблеми, защото системата, която беше създадена в самото начало, се състои да има един пакет от 500 милиона евро, което обаче това са средства, които са на разположение по други линии, за да се намери а, начин да се използва този фон. Това вече се случи. В повечето случаи това са о, средства от социалните фондове и в много случаи нашите две комисии изразиха неготовността, нежеланието си да е, се ни поканихме лица, които по своя професионален опит или по техните отговорности и имат конкретна ни компетенции в тази сфера. Аз им благодаря за това, че са тук. Ние ще работим днес по-специално. под ръководството на нашите двама съдокладчици, госпожа и господин а, Порташ от името на бюджетната комисия. Искате ли, госпожа председател, да добавите нещо? Да, благодаря, господин господин председател. Е, това е за първи път е, двете комисии провеждат съвместно заседание. Аз извинявам от името на комисията по работната заетост. не ще се занимавам с много важни теми. Искам да ви се извиня, защото в около 11 часа ще обсъдим един текст, който е директивата за работата в сферата на транспорта. От наша страна ние също така в 11 часа ще гласуваме бюджета на парламента и всеки всъщност ще си тръгне по своя път. Вие посочихте е, бюджетното измерение а, и Комисията по социалните въпроси може да посочи няколко други въпроси. Това е една много оригинална структура в бюджетните, бюджетната сфера и вие може да си представите че в контекста на глобализацията ние сме в криза, ние сме изменили функционирането на този фонд, за да се интегрира измерението на призата, за да можем също така да се мобилизираме. Остава ни първия баланс, то е етапния баланс, който естествено е необходим и това е причината, поради която се радвам на тази съвместна инициатива на нашите комисии и би трябвало да е, поясним две измерения, които ни се струват много важни. Първо, трябва да започнем въпрос, да работим по въпроса на образованието, за да може то да бъде адаптирано, приспособено, почти индивидуално на една стратегия за всеки конкретен случай, да се отчете също така и преходния период. Това е едно образование, което трябва да продължава през целия живот на човека. И на мен ми се струва, че това е много уместно. Искам да ви запитам дали вие споделяте тази инициатива и дали то отговаря на това, което вие виждате на място. Има един втори въпрос, който ме занимава много да решим как социалните партньори се свързват и се мобилизират от една страна в изработването на планове и в тяхното изпълнение. Защото ние знаем, че в тази преходна фаза Асоциацията на социалните партньори е най-добрия гарант за това, че нещата ще вървят добре, но трябва да видим какви са техните очаквания. И, и аз ще цитирам случая Дел. Това беше едно а, предприятие с около 1000 служители, практически без а, социална структура и още едно бългийско предприятие с много добра а, социална структура. Едно сравнително проучване ще ни бъде много полезно. И също така а, за нас ще бъде много полезно, ако имате гледна точка по въпроса за а, съгласуването на тези политики. По прецедента на предприятието ДЕЛ, вие знаете, че имаме едно противоречие между една политика на а, това, което се използва в, в Ирландия и едно ново звено в Польша, което е делокализирано и е продадено след няколко седмици на тайванска фирма и просто искам да ви попитам дали имате виждания по този въпрос, но това е малко по-малко важно, отколкото първите две точки, по които се изказах. Благодаря. и Сега ще дам думата на Елизабет Моран Шартие, която е докладчик на Комисията по работна заетост и социални въпроси да ни представи проблематиката. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, бих искала най-напред да ви благодаря за това, че ни давате възможност да работим заедно. Двете комисии, бюджетната и по заетостта и социалната политика. Струва ми се, че това е един добър начин да съгласуваме усилията си и аз бих искала да отдам дължимото на господин Портас за неговото съдействие. Е, мисля, че като оставим на страна всички политически аспекти на организацията, ние и двамата проявяваме воля да съдействаме за подобряването на управлението на фонда за адаптация към глобализацията. Най-напред е, е, бих искала да поставя нашето усилие в рамките на общата цел, а именно да потърсим по-голяма резултатност, по-голяма ефикасност. Тази мащабна инициатива, която бе начената през 2006 година, ще е, съдейства за адаптирането на е, наемния труд, за пренасочването на, на наемния труд, за съпътстването на хората, търсещи е, нова заетост. Ето това са трите основни направления в контекста на глобализацията, които не бива да пропускаме. В крайна краща това е тъй наречения наш пътен лист. Този фонд за глобализацията следва да еволюира, за да откликне на условията на кризата и е, Тъкмо, за да е, се избегне онова, е, което е, вие посочихте в встъпителните си думи, фонда да работи някакси на две скорости, на два, на два етапа. Един бавен, муден, друг на ускорение. По-настоящем сме свидетели на ускорение, между другото, не само по броя е, на случаите, но и по обема на исканите суми. И ние много внимателно разгледахме проблемите, които възникват в този аспект. Първият проблем е за сроковете. За срока от внасенето на молбите в комисията до постъпването на средствата на разположение на е, бенефициерите. Ето този латентен период, този срок е изключително важен и поражда сериозния въпрос е, за това как по-добре да организираме взаимодействието между парламента и комисията, между държавите, комисията и, и парламента и в частност нашите парламентарни комисии, за да сведем до минимум този срок, който нерядко е доста дълъг. Аз лично бях удивена от това, че редица е, случаи все още изчакваха решението на комисията, които все още не бяха стигнали до нас на дневен ред на комисията по линия на фонда за адаптиране към глобализацията. Вторият е, въпрос, по който сериозно трябва да помислим, е, е за намаляването на несъответствията. Ако вземем е, обема на средства, които се отпускат за наемните работници, ще видим огромни разлики от 450-500 евро за някои страни, до, до десетки хиляди за други. Какви са основанията за подобно разминаване? Между държавите членки. Тук наистина трябва внимателно да помислим за доброто усвояване, за, за най-добрия е, опит, който би могъл да бъде разпространен. Ето това е причината, поради която днес е, ще бъде важно да, да, и да чуем представители на различни държави членки. Значи сроковете, несъответствията, на трето място, госпожа Берес току-що го каза, край на краищата този фонд за глобализацията служи за точно обратното, за индивидуализацията, за е, обслужване на потребностите във всеки отделен случай. Ето защо във всяка от държавите членки следва да бъдат об- обособени групи потребности, за да бъдат съответно изработени и отговори възможности за удовлетворяване на тези потребности. На кое равнище да се индивидуализира обаче? Това е въпросът. Понеже, както с Мигел Портас вчера говорихме, е, да вземем е, петима е, наставници или преподаватели на един работник е по-добро и дали е по-добро, между другото, отколкото един преподавател на 20 на работници. Това, това трябва да се прецени. И с последния въпрос, който следва от всичко това, който е, си позволявам да, да, да поставя на вашето внимание днес, е, след като има такива сериозни финансови разминавания, в чия полза са те? Кой упражнява контрол върху е, организациите, предоставящи обучение – чиято задача е да индивидуализират подхода към всеки от нуждаещите се. А също бих искал да науча кой е най-добрият натрупан опит на, на място, какви е, нередности е, биха могли да, да възникнат и как по, по този начин бихме могли да намалим разминаванията. Значи, от една страна става въпрос за доброто управление на. Е, средствата в, в името на общественото благо, а от друга страна да удовлетворим в по-голяма степен потребностите на нуждаещите се. Благодаря ви, госпожо докладчик. Предлагам сега да дадем думата на нашите първи двама докладчици, господин Готен и господин Докрок, представители на социалните партньори и на синдикатите и на асоциациите на работодателите в Белгия. Не знам, господа, как ще си разделите задачата, но имате всеки от вас 5 до 7 минути е, както току-що ни напомни госпожа Берес, е, дневният ни ред е много натоварен, както винаги съответно времевия регламент ще бъде строг. Добър ден! Госпожи и господа, от името на белгийските социални партньори бихме искали да благодарим на членовете на Европейския парламент за отправената ни покана. Аз ще е, започна, след това ще продължи колегата от синдикатите. През първата половина на 2008 година много текстилни предприятия в Белгия пострадаха тежко от е, международната криза. Така че от първа ръка, така да се каже, познават е, проблема. Имаше редица фирмени реорганизации и е, немалко предприятия е, закриха е, врати. Нашите синдикатите в, в текстилния отрасъл подеха и инициативи. Всъщност те са три синдиката от една страна, от друга страна организациите на работодателите да се поиска финансиране от фонда за адаптиране на глобализацията. Тук е, фламандското е, правителство на Белгия съдейства активно. Е, различни агенции, учебния център на текстилния отрасъл и така нататък. И така социалните партньори стигнаха до единодушното решение да се е, е, осъществи пакет от активни и изпреварващи мерки на пазара на труда. Потърсихме след това с финансирането, така че на 6 май 2009 година Европейският е, парламент гласува за отпускането на средствата по предложение на комисията. Ние бихме искали наистина да се повиши ефективността и ефикасността на управлението на фонда. Подадохме молбата си. В комисията е, за проект е, в помощ на 2990 е, души, останали без работа от 31 март 2008 година до 20 февруари 2009. Това бе срокът на, на, на изпълнение на проекта. благодарение на, на съдействието на Европейската комисия, е, така или иначе успяхме да осъществим е, проекта. За съжаление обаче, констатираме разочароващи резултати от е, изпълнението на проекта. Понеже само 130 от 2199 е, души, е, които бяха изгубили работата си, бяха обхванати а фактически е, средствата, които бяхме поискали, далеч превишаваха е, потребностите е, на обхванатите лица. Ето, колегата сега ще обясни защо се стигна до там. Добър ден на всички. Помолиха ме да ви занимая с някои детайли на молбата, която внесохме на, на проекта. Те, те бяха за източна и западна Фландрия и Лимбърг между 2008-2009 година, как се каза, текстилният отрасъл пострада сериозно. Повече от 2000 работни места е, бяха закрити, а това възлиза на повече от 10% от заетостта в отрасъла и текстилният отрасъл бе изправен пред тежко предизвикателство при крайно неблагоприятните економически е, обстоятелства. Трябваше да помогнем на хората, останали без работа, да намерят нова работа. Е, започнахме е, разговори с социалните партньори, с учебния център на отрасъла. Заедно е, подадохме молба за средства от фонда. На 5 май постъпих преписката в комисията. Ние е, е, искахме да се възползваме от едни по- гъвкави условия, особено що се отнася до съфинансирането. Е, мерки, които бяха прияти от комисията, е, тъкмо с цел е, да се повиши ефективността. Периметърът, обхватът на, на, на отговарящи на условията бенефициери порасна благодарение на това бяха отчетени потребностите и на малките пазари на труда, които преди промяната не биха могли да се класират, така да се каже. Е, всъщност е, броя на лицата, отговарящи на условията, порасна от 50 до 65%. Е, периодът бе удължен двойно от 12 на 24 месеца. Целта ни, разбира се, бе да помогнем на хората, останали без работа, да намерят работа колкото се може по-скоро, чрез квалификация и преквалификация. Така че съмнение няма, че средствата от е, фонда е, и съфинансирането се оказаха полезни. Разбира се, необходими са някои критични оговорки. Ако вземете сроковете, от момента на оставане без работа до е, обхващането на, на безработните в схемата по фонда за глобализацията е твърде дълъг. После от подаването на молбата, а това бе през юни 2008 година, до е, задействането на мерките е, е, измина повече от година, година и половина, чак през октомври 2009 година бе започнато фактическото освояване на средствата, което в значителна степен намали тяхната резултатност. А ние винаги сме допускали, че в края на краищата е необходимо да отговорим на критериите за възстановена заетост в рамките на базовия период от 9 месец. Тук, знаете, става въпрос за малки и средни предприятия. И според мен не е така очевидно, че едно малко и средно предприятие би оставило е, хората без работа. Е, фактически е, е, ние се опитахме да подходим специфично, конкретно. Третият проблем бе строгото ограничаване на финансовата подкрепа е, от териториална гледна точка е, до е, в рамките на териториалното равнище, известно като НАЦ-2. Говорим за източна, западна Фландрия и Линбърг. Въпреки, че пострадалите от економическата Кари е, <laughs> Работници бяха и в е, е, фламандски Брабант, в Антверпен и, и, и другаде. Да, обаче те нямаха право на достъп до мерките по фонда, въпреки че се нуждаеха от подкрепа. Още една, е, един проблем. И е, ставаше въпрос за хората останали без работа в рамките на 9-месечния е, базисен период. След изтичането на този период обаче кризата продължи и нези, които бяха останали без работа, бяха изгубили работа си след базисния период, нямаха възможност да, да поискат подкрепа, т.е. не бяха равнопоставени на е, колегите си, останали без работа по-рано. И тук не можем да се позовем на нищо друго, освен на е, член 3А, буква Б. Е, в който се урежда системата. Бихме препоръчали мерките за подкрепа да бъдат е, предоставени равноправно на всички, които са останали без работа, тъй като 2А, е, В е, и, и, и Б също дават възможност за такова третиране. Благодаря. Благодаря ви за това, че ни запознахте с положението в Белгия. Наистина, сериозно е било протакането. Е, броят е, след това на работниците обхванати в системата в сравнение с броя пострадали от е, кризата и глобализацията, за съжаление е малък. На лице е проблема за базисния или референтния период. Между другото, то е, тук проблема е про- пространствено-времеви. Тъй като тук а, а, е на лице едно, едно съприкосновение между Фонда за глобализацията и Фонда за регионалното развитие. И се надявам в тази връзка нашата докладчица да може да, да извлече важни полуки. Но е, това бяха две забележителни и забележително кратки експозета по положението е, в Белгия. Сега ще е, чуем от други страни, в които е реализирана схемата. Давам думата на господин Луис Кошта, ако е тук, тук ли е, да, представител на Португалия. Имате думата. Добър ден! Благодаря ви за това, че ме поканихте. Ще говоря народния си език, което не ми се случва често на международни форуми. Три, три, три, четири неща бих искал да кажа в ограниченото време, с което разполагам, за да, за да ви запозная с нашия случай. Ние внесохме три проектни предложения. Едно за е, сегашния е, програмен период и две за следващия. Значи, можем да кажем, че имаме опит по освояването, по, по кандидатстването за средствата, можем да кажем, че добре познаваме предимствата и недостатъците. На първо време, сякаш идеята ни бе много добра, но пък условията не бяха подходящи да реализираме проекта си. Всички добре знаете какви бяха първоначалните условия, по време на началната фаза на кризата, натъкнахме се на много проблеми по изпълнението, по постигането на ефект от проектите. Фондът отново бе задействан след измененията на регламента от миналата година. Ние ги подкрепяме – и този, можем да кажем, нов подход разкри нови възможности, които сега оценяваме. Проучваме въздействието на, на така изменения регламент от преди година. През, тези, през първите две години и половина от действието на първоначално приятия регламент бяха прияти само 15 от нашите проектни предложения, а за по-малко от една година от тогава е, насам, от изменението на САМ сме внесли три пъти повече е, проектни предложения, които надяваме се да бъдат е, удовлетворени. Общо заето, тук, тук, тук можем да говорим за нов, за нов стимул, е, за тласък на, е, по, по освояването на средствата от фонда, благодарение на измененията и допълненията. А, е, има, има и а, е, едни преходни положения за 75% съфинансиране и за разширяването на периметъра е, на, на фонда, за да обхване и колективно е, останалите без работа работници. Тези мерки са преходни до 2011 година. Според нас те обаче трябва да бъдат запазени и след това. Що се отнася до с е, финансирането, както казах, по-скоро 75%, а не 65%, както, е, както ще бъде след преходния период. От друга е, страна, е, наскоро натрупаният опит сочи, че е, възникват и нови проблеми, с които трябва да се справяме. Най-напред по отношение на подаването на молбите и, и по-нататък по, по отношение на оценката, на, на разглеждането на молбите. Не искам да повтарям вече казаното, но този процес на разглеждане на молбите е крайно дълъг, край, крайно е, продължителен. Всички знаем, че е, е, едно колективно капиталовложение не може да бъде организирано за един ден. И аналогично, ако е, колективно е, бъдат е, оставени без работа е, множество е, работници, ефектът не може да бъде преодолян отведнъж. И в това отношение, според мен, е възможно да се прояви гъвкавост. Така че, когато е очевидно, че е, процесът на, на закриване на, една, на едно дружество вече е на хоризонта, от тогава да се започне работа. В края на декември едно голямо предприятие е, е, прекрати дейността си е, в Португалия. Започна съкръщаване на работни места през 2009 година. Е, е, молбата бе подадена за освояване на средствата от фонда още в края на 2009 година и сега, е, независимо от решението, което ще бъде взето по молбата, се обмислят възможности за финансиране от изцяло от национални средства на мерките – а, а е, процеса на освобождаване на работници започна още през юни 2009 година. И, и все още се чак. Така че, според нас, Европейския фонд за е, адаптация е, на глобализацията е, може да свърши много добра работа, но може и е, да навреди. Защото докато се решават по, по една молба, нищо не може да, да бъде сторено на място. Хората просто чакат. Така че е, смятам, цялата процедура следва да бъде по-дружелюбна към е, потребителя, така да се каже, по, по-бърза за да може националните власти е, е, по-бързо да е, получат средствата, да, да ги предоставят на разположение на нуждаещите се. Благодаря. Благодаря ви за анализа на португалския опит и за конструктивните предложения, които направихте възоснова на него. Възползвам се от възможността е, да кажа, че по-настоящем 11 държави членки не са търсили помощ от фонд. Значи има сериозни неравенства които се дължат, разбира се, на факта, че не всички държави членки са изправени пред едни и същи проблеми. Това, това само по себе си не е изненадващо. И все пак има изненадващи обстоятелства. Гърция, например, не е подала нито една молба. държавата е нашата, госпожо председател, от която са поступили най-много молби. Ние, разбира се, с госпожа Перес нямаме никаква заслуга за това. А, а Швеция само един проект е предложила, а, който е на стойност а, равна на 9 проекта в Холандия. Ако отворите бюджета за 2007 и 2008 години, отворите бюджетната линия за работна заетост и социални въпроси, можете да видите, че в 2010 година плащанията се предвиждат да бъдат 8,5 милиарда, а в 11,1 в 2009 година. И се поставя въпроса защо има такава разлика от практически 2 милиарда. Ако се задълбочите повече, ще видите, че разликите са, че социалния фонд не е освоен. Има, ако се навлезе по- дълбоко в социалния фонд, се вижда, че не са извършени плащанията. И може би няма да бъда много любезен, но мисля, че пътят е неправилен. Мисля, че не е така трябва да се увеличи глобализационния фонд. И аз разбирам, че ако подобрим дисциплината, ефективността на кохезионните фондове, на социалните фондове, които така слабо са били освоявани в началото на тази година. Никой а, и толкова много държави не са се възползвали от възможността да освояват а, фондове за глобализацията. Разликата е, че съществува система в социалните фондове. По този начин се създава работна заедост. но ако се тегли от глобализационните средства, 50% се плащат от правителствата, 50%. И аз мисля, че този път не води никъде. А, това е политически добре, но от финансова гледна точка не е здравословно. Социалните фондове са един от кохезионните фондове. Днес е, числата са два пъти по-малки от финансовата перспектива. В социалния фонд има продукти на допълнително проучване. Обучават се хората да променят специализацията си. Ако поискате а, средства от глобализационния фонд, защото той е един виртуален фонд, а, въпросът е там има 50, 500 милиарда а, но те трябва да се съберат от други бюджетни линии, но това е напълно погрешно. И да ме извините, това е. Така, това е една много важна бележка, но ви моля да го направите по време на обсъждането на края. За анализ искам да ви посоча, искам да посоча на колегите, които са членове на комисията по работната заетост. Вчера се представи за първи път е, бюджета за 2011 година от комисаря Левандовски и бяхме изненадани, че в проекто бюджета, представен от Европейската комисия, има 50 милиарда евро за глобализационния фон. И също така, а, когато се създава такъв фон, се получава някакво, някакви. А, сега ще дам думата на госпожа Маскевичене, представител на Литва. Имате думата. Можете да говорите и седнала. Имате презентация PowerPoint. Литва е една модерна държава. Добро утро на всички, уважаеми господин председател, уважаеми депутати. Искам да ви благодаря за поканата да вземем участие в това изслушване и да ви предоставим информация за въздействието на фондовете в нашата страна. Економическата рецесия в Литва имаше голям социално-економически ефект. Пазара на труда реагира на кризата. Това продължава в 2009 година. Имаме около 10% безработица. Е, ние имаме голям опит, който можем да споделим. Литва представи, подаде пет молби за подкрепа. Първия под проект беше из беше финализиран миналата година, в 2009 година. А, уволняванията бяха главно в, в производствения сектор, в строителството, отчитайки ситуацията в връзка с, с преработения регламент. Миналата година Литва подаде четири молби за а, фабриката Снайкер и за предприятията в строителния сектор. Искам да подчертая, че а, Литва има предимството че имаме право да подаваме повече молби в различните отрасли. До края на 2007 година отговорните органи бяха назначавани от правителството. Министерството на социалната сигурност и труда беше управляващия орган. Борсата, трудовата борса също така взе участие, национални институции, държавите членки също така трябва да осигуряват национално финансиране. Няма да се впускам в подробности, няма да коментирам числата, можете да ги видите на диапазатива. Искам само да кажа, че молбата се отнасяше за текстилната промишленост. Тя беше подадена през май, май 2009 година. Това беше по член 2А на предишните разпоредби на глобалния фонд. А, това беше а, фирмата Alitaus Textile. А, за 600 000 евро. Половината от служителите на тази фирма се бяха регистрирали на трудовата борса и те получиха помощ. Отчитайки сегашната ситуация в Европа, ние предприехме действия подадохме молба за подкрепа по EGF в, в, през август 2009 година бяха подадени молби за помощ за компанията Снайке. А, поради кризата 650 души а, е, бяха освободени. А, бяха регистрирани на местната трудова борса. Молбата беше подадена по член 2c на, новата, на новия регламент ИЧФ е, и е, е, то, основанието беше ефект върху економиката. Проектът започна да се прилага през 2009 година. Литва, както вече споменах, в 2009 година подаде още три молби за освободени работници в строителството, в мебелната промишленост и а, беше отчетено въздействието на финансовата и економическата криза. Това беше а, една молба, подадена по член 2б за подпомагане на освободените служители. По регламента HEF и активни марки, е, мерки на пазара на труда е, това се прави по решение на правителството. Виждате изброените мерки. Не искам да отнемам повече от вашето време и да коментирам. Ако говорим за резултатите на проекта, искам да кажа, че първия проект за текстилното предприятие, който беше изпълнен миналата година, беше наистина успешен. Той намали социалното напрежение на регионалния пазар на труда. Ако говорим за проектите, мисля, че на този етап е твърде рано. Е, освободените от работа лица бяха ангажирани в различни проблем... програми. Ще видим е, какво ще се получи. Искам да кажа няколко думи за опита, предимствата и недостатъците на тези проекти. Наистина това е едно важно средство за борба срещу безработицата. Подходът е много специфичен с оглед на необходимите на конкретните потребности. Беше много важно да се намали броя на безработните. Гъвкавостта на прехвърлянето на средства по финансовия план е едно предимство, тъй като държавата членка има право да избере коя мярка е най-ефективна за интегрирането на работещите в пазара на труда Безработицата в Литва е много висока, но ние не можем да включим всички безработни в, като целева група. в Литва има една една система за прекратяване, доброволно прекратяване на трудовите договори и а, това не може да бъде включено в проектираните а, числа за безработицата. Съществува също така и един социален план за лица освободени. Има много хора в Литва, които са напуснали работните си места по собствена инициатива така че а, числата се разминават. И искам да спомена, че има един период от време от подаването на молбата, както споменах и колегите, до окончателното одобряване на молбите и а, после, окончателното решение отнема 6-7-8 месеца, докато започнат да постъпват средствата, но в нашата ситуация в Литва бюджет страда от недостатък на средства, и е, за нас е много важно средствата от Европейския съюз да постъпват колкото е възможно по-бързо, за да може да се реши този въпрос. И искам да се възползвам от възможността да благодаря най-сърдечно е, на Европейската комисия и на директора на е, дирекция Б, звено Б4, господин Йоргенсен за подкрепата по време на изготвянето и подаването на молбите. Е, това е много важна задача. Искам да благодаря и на другите институции и е, благодарим за възможността да е, споделим нашия опит с други държави членки да да а, обменим опит. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря ми госпожо, казва председателя. Значи, в края на краищата можем да кажем, че Литва е един образец на мобилизация на средствата, тъй като тя е единствената страна, е, успяла е, да подаде проектни предложения по всички различни критерии в различни отрасли, не само в текстила, в е, мебелопроизводството, в строителството. И, следователно, за, за докладчика нашия, наистина това е пример за страна, в която системата функционира пределно добре, от което, разбира се, не следва, че няма поводи за загриженост. И разбира се, един проблем, който на практика е нерешим, а именно, че системата не може да обхване работниците, които по свое желание напускат работата си, за да търсят нова, доколкото знаят, че предстои да бъдат съкратени. Сега продължаваме с Франция, госпожа Павис. И ако може също така сбито да, да, да изложите, е, госпожо Павис, за да остане повече време за дебат. Благодаря ви, господин председател. Бих искала най-напред да напомня, че Франция преди изменението на регламента по фонда бе подала две предложения и последно през октомври 2009 година и е, според Както виждате, Франция не е сред страните е, водещи в това отношение. Ще се спра на пет въпроса. Най-напред, както много преди е, е, от преждеговорившите, аз бих искал да поставя акцента върху е, не особената реактивност на фонда, неспособността му да, да действа наистина при неотложна необходимост и особено когато е на лице план за съкръщаване на работници, вземе се решение за кандидатстване пред фонда, оттам нататъка текат месеци и между другото, така не можем да обхванем дори информационно всички ползвали средства от фонда, т.е. да ги, да ги информираме, за да бъдат осведомени те, че фондът финансира мерки по, по съпровождане на търсещия работа. На второ място е, социалното законодателство в държавите членки е твърде разнообразно и съответно условията, на които трябва да отговарят различните търсещи работа, са, са крайно е, различни. При това комисията е принудена във всеки отделен случай да анализира възможностите за съфинансиране от фонд и това води до допълнително забавяне. Вече комисията се нуждае от технологично време, за да внесе е, проекта на вниманието на парламент. И вероятно би било уместно е, комисията да изработи за всяка от е, държавите членки една своеобразна доктрина, ако щете, подход за всяка от държавите членки в съответствие с националната уредба, съгласно която държавата се ангажира да помага в един или друг случай. И тук подхващам предложеното от преждеговорившите. Е, наистина, това може да се отнася за така наречения референтен или базисен период и е, работниците, които е, биха могли да се окажат в положение да търсят помощ. А преди малко тук се е, посочи, че държавите членки се различават значително по сумите, които са е, усвоили. Та не знам дали е, не би могло да се помисли за някаква условна, примерна сума, съответстваща на условията в една или друга страна, която също така да улесни вземането на решение. Един от критериите е свързан с економическата криза и, и разбира се, това е повод за обръщане към фонда за глобализацията е, с молби за, за е, финансиране. Но а, не, нерядко а, е, критериите са, се, са смесени, не могат да бъдат така добре а, разграничени а, на практика, а знаем, че решенията на комисията се определят а, строго по критерии. А, е, на трето място е, комисията разглежда само фактическо съкръщаване. Тоест, евентуалните бенефициери трябва да са останали без работа преди да, да, да могат да получат помощ. Комисията не, не обхваща, е, отпадат от, от полезрението случаите, в които вече са обявени намерения – за е, съкръщаване на, на работници и служители, е, докато е, това не, не стане на практика. И се получава едно разминаване във времето, едно, едно изоставане. И от тук или може да се стигне до невнасяне на, на проектно предложение, защото а, а, може да не бъде изпълнено праговото равнище. Или а, пък да се стигне до а, необходимост от възстановяване на средства, защото край на краищата не е достигнато праговото равнище, т.е. праговия брой на освободени е, лица. Е, разбира се, за големите предприятия, които масово освобождават работници, това, това е сравнително лесно, защото е, информационно те са добре обезпечени. Обаче, когато имаме множество малки и средни предприятия, които са договорирани доставчици на големите производители, тогава е, събирането на информация е крайно сложно. Докато събереш информацията, те, някои от тях просто са изчезнали от радар. И разбира се, контролът. Контролът е нещо напълно уместно, не, не може да се е, поставя под въпрос. Но, все пак, процедурата на контрол също може да бъде опростена. Между другото, в съответствие с предложението, което вече направих, евентуална доктрина, е, общ подход, изработен от комисията, съобразно типичните потребности на различните държави членки. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. И вашето изложение беше много, много ясно, много, много точно. Да, вие сте права, аз сбърках преди малко. Не Франция е подала най-много молби. Всъщност, страната, която е подала най-много искания, 58 са Италия, Испания и Германия, Франция е на четвърто място. А най- най-много общо работници от едно предприятие са били обхванати наистина във Франция 3582 души от Рено. И вече имаме една извадка. 50, 58 молби, които не, не, не, не всички са разгледани. Това са общо внесените. И значи, ако вземем разгледаните на този етап, съответните региони е, имат среден доход на глава, е, близо 110% от средното за Съюза, а средна безработица е по-ниска от 6%. И този втори показател е, удивлява най-много. Значи, е, от фонда се възползват региони, чието доход на глава от населението е по-висок от средния за Съюза, което е нормално. Това са по-високо индустриализирани региони и съответно деиндустриализацията, делокализацията ги засяга най-много. Обаче, ниската безработица в тези региони наистина поставя една питанка. Какво правят онези, в които безработицата е по-висока? И последния ни доклад, че госпожа Петра Драксел от Австрия. Красивата Австрия. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Благодаря ви много за да ви представя европейс... австрийския опит във връзка с Европейския фонд за глобализация. До този момент ние сме внесли три молби. Една от тези молби бе одобрена, а две молби в момента се разглеждат. Ние сме страната, която вече бе спомената, защото ние успяхме да внесем най- скъпата молба е, с най-високи разходи. Има някои е, основания, е, които така ми за мен лично дават обяснение защо Австрия внася най-скъпите молби. Ние дълго дискутирахме дали изобщо да бихме могли да използваме средствата от Европейския фонд за глобализация, какви възможности виждаме ние. Ние сме част от страните, които председателят спомена, именно страна, която има сравнително ниска, нисък процент безработица в сравнение с други европейски страни, а и а, при нас а, в индустриалните райони а, кризата е класическа, тя засяга много производствени сфери. И ако си мисля а, за най-така силно засегнатите от разходна гледна точка сектори. Това е, например, стомано-добивната индустрия. Ние решихме, подобно на други фондове в Австрия, т.е. много подобно на Европейския социален фонд, онова, което ще правим с европейски средства, да финансираме предварително с национални средства. Много често бе споменавано в днешните изказвания, че така графикът, който се предвижда в рамките на Европейския фонд за глобализация, води до един изключително бавен, продължителен, неразбираем процес едно забавене, с което се реагира на безработицата. Ние казваме, ако едно лице се освобождава от дадено предприятие, бързо трябва да се вземат мерки, иначе те просто няма да достигнат лицето. И това, което ние сме използвали като национален инструментариум, доведе в миналото до една квота от 90%, а сега в кризата стигнахме до 75-80%. Тоест, лицата, които посещават тези мерки, в миналото са имали постигнали или са постигали 90% на успеваемост за реинтеграция в пазара на труда. Така че трябва да. Ние решихме да използваме възможностите на Европейския фонд за глобализация. Използваме ем, така, инструментариум, разработен от фундациите по труда, инструментариум, който се използва с удоволствие от социалните партньори и ние казваме, тук има механизми, по отношение на които социалните партньори съгласуват действията си при уволнения и прилагат последващи мерки, които ние обединяваме под егидата на фундациите за заетост. Значи започва се от професионална ориентация, минава се през квалификация, спектърът е много широк, много качествени мерки за квалификация, е, преминава се също така към даване възможност на лицата да учредят е, собствени фирми или намиране на е, работни места. В Австрия има изключително голяма диференциация в трудовите фундации. Има трудови фундации, които се създават в отделни предприятия. Познаваме трудови фундации, които са фокусирани в определени региони или са секторно ориентирани, или фундации, които се намесват само в случай на неплатежоспособност на предприятията. Ние решихме да кажем, Проверяваме случаите, в които се стига до освобождавания, до уволнения. Проверяваме дали това са случаи, които, по които могат да се ползват средства от Европейския фонд за глобализация, защото отговарят примерно на критериите. После ще ви разкажа какви са трудностите, на които се натъкваме, но когато проверяваме, гледаме дали това са случаи, при които се стига до освобождавания, както на регионално, така и на национално равнище. За тази цел имаме както така наречената трудова администрация, която проверява тези мерки, респективно ги одобрява и дава информация. Всички социални партньори биват информирани и се гледа могат ли тези средства за мерките, които те планират да бъдат използвани или не. Освен това имаме структура за техническа помощ, или поне сме в ход да я осъществим, така че да имаме бърза експедитивна подкрепа за социалните партньори на регионално равнище, така че те да а, бъдат подкрепени и да могат наистина бързо и ефективно да подадат своите а, молби за помощ. Какви са шансовете? Какво използваме ние? Ние казваме Европейския фонд за глобализация в нашия случай дава възможност на тези фундации за заетост да подобряват програмите си и дори да интензивират дейността си в момента това зависи от това какви инструмен, инструментариуми използват, как, с какви средства разполагат и Европейския фонд за глобализация разширява спектъра и какви са шансовете този инструмент да се доразвие. Може да се започне на места, където е ясно, че иначе средствата за лицата не биха могли да бъдат предоставени, ако се стигне до такива е, уволнения. Във всеки случай ние е, знаем, че първо трябва да, финанс... да авансираме плащанията, а не да чакаме да се отпуснат средствата от Европейския фонд и тогава да започваме с мерките. По отношение на проблемите вече много неща бяха казани. Един проблем се прибавя от на, при нас от факта, че имаме много голяма социално-партньорска традиция и в момента няма масови уволнения, каквито се планират тук. При нас, ако се стигне до много големи е, уволнения, е, те се осъществяват на вълни, които така се осъществяват на големи периоди от време и е, статистически ние имаме една много добра система, усъвършенствана, можем да наблюдаваме данните и винаги Просто не може да стане така, че за 4 месеца едно предприятие да уволни всички работници. Вълните са продължителни, на големи периоди от време, от време и така усилията са вълните на уволнение да бъдат социално поносими. Случаите, които можем да внесем, винаги са случаи от типа Б или С, т.е. винаги разглеждаме какво се случва на регионално ниво, а при С, например, гледаме в какво отношение няма да постигнем критериите А или Б. През есента ще има много големи мероприятия. Заедно с социалните партньори ние работим по информационната кампания, така че наистина на ниво на работническите съвети, на ниво на социалните партньори, всички да бъдат информирани, що се отнася до възможностите на Европейския фонд за глобализация. Много ви благодаря. Представих ви един преглед за това как ние използваме фонда. Ефективно. Благодаря. Много интересно е, че се вижда, че всяка държава има различни проблеми и традиция, и култура. В случая с, Австрия управление на кризата с, с помощта на социалните партньори, което действа добре. Австрия не може да постигне е, критериите за получаване на помощ. И е, всъщност Австрия се възползва от е, системата. И сега ще отстъпя председателстването на госпожа Берес за по-важната част, по-деликатната част на следващото заседание. Благодаря на всички за важните изказвания. Благодаря на нашите експерти. Сега имате думата за открита дискусия. Ще давам думата по реда на постъпването на заявките. Вие искате да Госпожа а, Аркет има думата. Благодаря, госпожо председател. След като изслушах редица от ораторите тази сутрин, се повдигат непрекъснато едни и същи въпроси. Един от въпросите, които непрекъснато обсъждаме е, че процесът на подаването на молби е много дълъг. Чуваме, че 9 месеца до една година са необходими, за да постъпят средствата и това е въпрос, който трябва да разгледаме. И също така, знаете, госпожо председател, че имаме е, едно забавяне и е, е, на е, молби и едно натрупване на молби, както казаха колегите, не помага тази система за създаването на работни места. Добре ви било, ако предприемачите имат достъп до този фонд, за да може да се създаде работна заетост. Може би трябва да се създаде синергия с, с други фондовете. Френс Полската колега повдигна важен въпрос за поставянето на някакъв таван, защото някои от държавите се възползват от е, фонда за глобализация, докато други държави значително по-малко редица държави членки казвате не са подали молби, но ако всички бяха подали молби, какво би означавало това на практика? И накрая Европейската фундация за подобряване на условията за живот и работа има допълнителна стойност в Германия и Финландия, но а, те имат значимо въздействие върху работната заетост, е, може би е, това е причината да няма е, молби от, друг, от някои държави. Благодаря. Това е по-скоро един въпрос към комисията. А, ако зададете въпроса какво ще стане, ако всички подадат моби. Госпожа Винсент. Благодаря, госпожо председател. Много интересен преди обед. Благодаря ви за това. Много полезен. И е, искам да благодаря на председателя, е, но и на господин Парта за организацията на това изслушване. Искам да обърна внимание на два аспекта разпределението на страните и бюрокрацията. Причината за този фон бе едно не във Франция, след това едно не в Холандия и по това време е, комисарят е, Барозо е, прецени и сега е момента да се създаде нещо, което да успокои гражданите с оглед на застрашаващата ги глобализация. Затова и бе създаден този фонд. Средства от други фондове бяха взети за този фонд, например от социалния фонд за да се прехвърлят в този. Сега виждам как кризата се отразява на всички страни. Това, разбира се, доведе до увеличаването на а, кандидатурите а, за получаване на средства от този фонд. А, комисията смята ли, че средствата са достатъчни по-настоящем в фонда, ако наистина всички потенциални кандидатури се поставят? Бе поставен още един важен въпрос за разпределението на средствата между страните. Вчера, например, разговарях с ползватели на средства от социалния фонд. Те ми казаха, много често 20% от средствата само накрая стигат до крайния потребител. Всичко останало се харчи за бюрокрация или национална бюрокрация, защото има проверки и още проверки и още проверки, за да се установи дали всичко е, протекло законосъобразно, или става дума за бюрокрация от страна на Европейския съюз. Затова искам да попитам, можем ли да гарантираме, че е, тези пари не се харчат за един огромен бюрократичен апарат, а наистина са от полза за крайния а, бенефициент. Дали не трябва да интегрираме една такава програма в рамките на социалния фонд и да свържем нещата? Кое е най-доброто? Благодаря. Може би трябва тук един малък а, арбитраж, госпожа Грелие. Да, искам да направя едно уточнение. Първо и след това да задам два въпроса по две различни неща. Първо за това как беше създаден фонда. Аз не съм била там, но това беше една инициатива още от 2004 година на господин Лами. Е, всички си спомнят е, какво е, беше неговото а, неговата позиция тогава и а, всъщност а, искам да кажа а, нещо за происхода на този фонд. Сега, по въпроса за стратегията на държавите членки за мобилизирането на този фонд. А, си, в а, Франция това беше една тема а, по време на евроизборите и а, няма а, мобилизация. Първо, стратегията на държавите членки за мобилизирането на този фон и второ, стратегията на предприятията, защото вие цитирахте тези е, молби и досиета, които предвиждат е, намеса в, на, е, в парижките фабрики аз бях избрана в една, от една територия, която а, е в а, региона, където а, а, бяха загубени 2000 работни места. И фонда за глобализация е много претенциозен по, своята, по своето заглавие. Той наистина помага, но едно предприятие е, става бенефициент на а, фондовете. И това са двете елемента, които а, ме карат да запитам каква е стратегията на държавите членки при мобилизирането на държавите, защо няма да има хармонизация на условията и на второ място каква е стратегията на големите национални предприятия във връзка с тези фондове, и, а, техните, е, и, и тяхното действие на национален план. Да, това наистина а, е, едно, един парадокс. Една от държавите, която беше най-много против този фонд, се възползвала най-много този фонд. Благодаря. Беше много интересно да чуя становището на различните държави. Отговорих се на някои въпроси, повдигнати бяха други въпроси. Литва беше единствената държава, по оказа дали системата работи. Доколкото разбирам, както изчислих, 60% от хората, които са се възползвали от фонда, са намерили нова работна заетост. 40% все още не са. Другите държави не стана ясно, така че системата не действа. И се питах какво щеше да се случи без фонда за глобализация. Необходим ли е? Да, наистина, той се цени много високо, но дали тези работници нямаше да получат а, а, помощ а, а, без този фон? Може би държавите членки щяха да платят за някакви мерки или може би самите предприятия. И просто се питам, Едно от най-добрите неща на този фонд е възможността да се да има обмен на, на най-добри практики. Това е една виртуална лаборатория за мерки на пазара на труда, но има ли наистина такава размяна на обмен на добри практики по линията на фонда за глобализация? И последният ми въпрос, доколкото разбирам, това е един виртуален фонд и ние като Европейски парламент трябва да решаваме за всеки конкретен случай, тъй като това е отклонение от приятия бюджет. Вярно ли е, че ако фонда имаше своя собствена бюджетна линия, тогава Европейската комисия би могла да взема решение по различните случай, а Европейския парламент да прави оценка. Това ще ускори ли процедурата за обработване на молбите? Благодаря. Благодаря, господин Дарден. След това госпожа Матера. Благодаря, госпожо председател. Няколко размишления. Първо, се радвам, че е, се проведе тази оценка на този фонд, защото ми се струва, че тя е много полезна. Може би можем да съжаляваме, че е, се повишава полезността на този фонд, но е, е трудна економическата и промишлената ситуация, в която живеем. Е, този анализ трябва да се насочи в две посоки. Първата посока е какви са Причините, поради които, макар че се увеличава полезността, се забелязва концентрация в някои държави, в някои отрасли една концентрация на използването на този фонд. Това беше казано от някой от изказването и аз бих искал да помоля в анализа, който ще се направи на този доклад, да се съсредоточим върху тези пунктове. На второ място ефективността, дали фонда добре се използва и дали помощта на работнищите е ефективна и има има няколко въпроса, които се повдигат. Бързината за, на мобилизирането на фонда е неудовлетворителна. Защо става толкова бавно? Защото кредитните линии до известен степен могат да обяснят това и по това може да се помисли. Вие посочихте значението на социалната ангажираност и за това, че е необходимо да има елементи на тази хармонизация. Също така е важно да се отчете липсата на комуникация на равнище на държавите членки е, и е, може би създаването на един рефлекс за използване на тези фондове, за подготовка на е, молбите и още нещо, за което според мен трябва да помислим. Как може да се подобри синергията и последователността на използването на а, този фонд и други европейски фондове. И също времено искам да си мисля условията за отпускане на средства особено за малките и средни предприятия. Е, особено в е, тази част на Европа, където малките и средните предприятия са повече, е, ние имаме малки предприятия, които може би са засегнати от отрасловите проблеми, но нямаме едно голямо водещо предприятие, което а, да а, бъде водещо в тази инициатива. Е, и още нещо, което щях да забравя, аспекта на съфинансирането и логиката а, държавите членки да съфинансират. Процента на съфинансирането може да бъде намален, но все пак той трябва да отговори на известни а, условия. Това бяха някои пунктове, които исках да повдигна. Естествено, може да се върнем на тях по-нататък. И последния а, оратор, който ще се изкаже сега, госпожа и след това госпожа Матера. Благодаря, госпожо председател. Особено, що се отнася до въпросите, които бяха поставени вече от други колеги, бих желала да дам своята позиция. Вчера бе представен проект бюджета за 2011 година. 15 милиона евро сме предвидили в едно А за този а, фонд. Така че едно а взимам предвид приоритетите за толкова много общностни програми и затова се питам от техническа гледна точка как възнамерява да процедира комисията, как е, смята тя да харчи тези пари, защото все пак е, очаквам, че този фонд ще се ползва все повече. Беше нещо повдигнато от председателя на вашата комисия. Сега аз искам да задам един въпрос е, съвсем прияко на госпожа Маркевичиене във връзка с, с Литва. Аз останах с впечатлението, е, че нещо че вие сте изключението, което потвърждава правилото, защото вашата държава е на периферията. Вие не отговаряте на критериите, описани от председателя на бюджетната комисия за процента на безработица и а, а, БВП, е, кохезионните фондове, социалните европейски фондове, които са по-ефикасни, отколкото а, фонда за глобализация. Как става така, че Литва е успяла да а, избяга от това правило и също така ще дам думата на госпожа Кевичиене, но сред нашите поканени експерти иска ли някой да вземе отношение съвсем накратко в отговор на зададените въпроси от колегите, преди да дам думата на госпожата от Литва? първо госпожа Макевичиене, след това господин Коста, естествено е, ако обичате накратко. Благодаря, ще се опитам да бъда много кратка и ще отговоря на няколкото въпроса. Първо искам да спомена, че не мога да кажа, че резултата от проекта е неудовлетворителен, ако сме постигнали 60% работна заетост. А, в някои случаи ние получаваме е, а, 85% резултати. Ние никога не можем да постигнем 100%. 60% е доста добър резултат. И, подчер... <laughs> и, и, и аз искам да също така да подчертая, че средствата на EGF са много важни, защото Иначе бихме могли да използваме наши национални средства а, използването на средствата на фонда с, а, с м, доста постъпва доста бавно. А, ние бързо реагираме и бързо освояваме. Благодаря, господин Коста. Добре, благодаря ви. Исках да реагирам много бързо на въпроса дали фондът функционира или не. Разбира се, отговорът ми е положителен, защото в Португалия ние успяхме да приключим успешно два проекта, който не познава добре методологията на фонда може да бъде наистина изненадан, но когато се подаде един проект, биват идентифицирани всички лица, които са които получават средства. В Португалия се опитахме да стигнем до секторите, до фирмите, да получим след това реакция от фонда но нещата изглеждат така. Аз вече ви споменах, че ние приключихме два проекта а, по време на първата фаза на а, дейност на фонда. Получихме одобрение да проведем тези а, помощни операции. В много случаи не е възможно нещата да се реализират в рамките на една година. Така че добра практика вече има. Например, една жена от Джен, бе уволнена от е, General Motors и тя успя да създаде е, собствено предприятие. След това това е успех. Е, от части тя бе подкрепена от Фонда за глобализация. За съжаление, това бе възможно само за една година и за щастие последствие тя бе подпомогната от национални проекти. Но на практика нещата наистина изглеждат така. В един момент просто помощта може да спре ако правилата на фонда се структурират по друг начин, той може да бъде по-ефективен. Мисля, че е важно да спомена това сега. Благодаря в крайна сметка ще дам думата на всички. Искам да ви помоля да бъдете много кратки, защото в 11 часа трябва да прекратим работата си. Госпожа Дракслер. След това е един от двамата синдикалисти. Благодаря много. За мен е важно да подчертая, че разбира се, между Европейския социален фонд и Европейския фонд за глобализация има съгласуваност на действията и поне в Австрия това е осигурено чрез обработката на досиетата в един и също отдел и ние хармонизираме мерките между двата фонда. По отношение на квотата на успеваемост, мога да ви кажа, че нашият проект още не е приключил и не мога да ви представя цифри, но ние предполагаме, че успеваемостта ще бъде между 75 и 80%, изхождайки от мерките в тази област, ако успеем да ги приложим. Това, което е важно е, че ние влагаме минимал, минимални средства, мисля, че около 2% за техническа помощ и а, техническа обработка, всичко, което касае а, управление, а, обработка и така нататък. Тоест, голям процент от средствата наистина стигат до крайния бенефициент, до лицата, които трябва да бъдат квалифицирани в, а, под формата на различни мерки. Що се отнася до въпроса как се използва фонда? Този въпрос зависи а, от това какви национални структури съществуват за освобождаване на персонал. И а, този фонд трябва наистина да започва работата си от тези структури, за да се създават наистина успешни и качествени молби. Кризата, според нас, засегна най-вече индустриалните региони и то това са региони, които през последните години не бяха засегнати толкова силно от безработицата през последните години. Последната точка касае малките и средни предприятия, защото и този въпрос се появи. Разбира се, и те биват обхващани от тези мерки и те имат а, същите възможности да изпращат своите сътрудници, сътруднички на такива, на такива мероприятия. Благодаря първо от синдикатите, след това ще дам думата на комисията. Да, благодаря ви, госпожо председател. Действително, ние получихме помощ от фламандското правителство – и а, проведохме така успешни, винаги сме имали успешни разговори с, с представители на администрацията на фонда. Не винаги беше лесно да се а, така подават кандидатури. Мога да се присъединя към колегата от Франция ние наистина се нуждаем от много по-ясни структури, от по-отчетлива рамка, от по-ясни правила, така че да можем да се ориентираме по-добре в кои случаи мерките могат да се прилагат. Когато създавахме съответните преписки, ние си мислихме, че всички освободени лица могат да бъдат обхванати в референтния период. В последствие се оказа обаче, че нещата са ограничени, че не е така. Що се отнася до интерпретацията на, един, на една от разпоредбите, не можахме да стигнем до еднозначно тълкование. И в една от промените в регламента Става дума за член 3А, буква Б. Там се казва, че мерките са приложими по отношение на работници, които са освободени в периода посочен в член 2. Букви А, Б и С латинско се споменават в последствие буква Б вече не се споменава и ние се очудваме защо. Je vous donne la parole, mais vous l'avez compris. думата господин Йоргенсън. Вие разбрахте, че нямате много време и просто се вместете в темата на доклада. И ако обичате, съвсем накратко представете е, становището си. Аз е, ще говоря само за едно нещо, което много ясно се открои в дискусията, а именно времето, необходимо на бюрокрацията, за да плати средствата. Първо разгледахме първите 22 казуса, които са приключили цикъла. Общия брой дни е, са 212 от момента, в който комисията получи пълната им е, молба с, с цялата необходима информация до превеждането на средствата в банковите сметки на бенефициентите. Тези 212 дни се разбиват е, последния начин 80 и 2 дни са необходими, по-малко от 3 месеца да се види дали се отговаря на всичките критерии, да се извършат необходимите писмени преводи, за да може. Това са 82 дни. След това са ни необходими 22 дни за да реши комисията да предложи на бюджетните власти да се активира фонда. След това 55 дни средно са необходими на Европейския парламент да разгледа съответния казус, да се повдигнат необходимите въпроси за вас, да се реши дали може да се задейства комисията. И на нас са ни необходими още 55 дни за финансово решение според правилата в финансовия регламент, т.е. общо 212 дни. Добрата новина е, че Комисията вече работи много усилено за да намали времето, което на нея е необходимо за изготвяне на предложението на комисията. Сега двете процедури в комисията са съчетани, така че всички нови молби ще бъдат с 22 дни по-малко ние сме намалили вече времето, което можем да намалим и сме подобрили ефективността на тази процедура. Все още са ни необходими 82 дни, за да разгледаме на съответната молба а, и при това на език, който разбираме, защото много от молбите се подават на, на езика на съответната страна. Но мога да кажа, че след решението на комисията остават 108 7 дни за парламентарните и финансовите процедури. Искам да ви приканя всички да обмислите това, защото това всъщност ще бъде основното в въпроса, който се постави за това как ще действа фонда в бъдеще. Имаме много добри резултати, имаме много удовлетворени клиенти искам да завърша, като кажа на моя сънародник от Дания, а, ако, какво ще стане, ако всички подадат молби, отговора ще умрем. Ние в фонда ще умрем. Е, е, имахме 18 първата година, 31 е, миналата година и наистина в момента сме наистина на границата на онова, с което може да се справим. Благодаря, господин директор. Можем да обсъдим това за включването в бюджетните линии за бюджета за 2011 година, също така аспекта на малките и средни приятели. Сега ще дам думата на госпожа Мора за едно кратко встъпление и на господин Портас от името на бюджетната комисия, за да приключим. Госпожа Моран. Аз ще бъда съвсем кратка, имайки предвид начина по който работим заедно с Кладин Портас. Аз ще го оставя да направи обобщението, но е, настрани от всички въпроси, които бяха повдигнати, аз си задавам още един. И ми се ще по някакъв начин след е, това изслушване да, да го пообсъдим е, е, по електронната почта или по някакъв друг начин. Въпросът е такъв. Тъй като тук става въпрос за индивидуална помощ на работниците за намиране на нова разлика. Има ли днес някакъв ефект от тази помощ върху политиката на освояване на умения и знания пред целия живот в рамките на е, работното място. И как бихме могли, предвид е, последното, което чухме от комисията, да постигнем още по-голям е, резултат чрез изпреварващо финансиране от фонда за адаптация на глобализацията на мерки за повишаване на квалификацията по линия на ученето през целия живот. Благодаря. Господин Портас. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми е, да кажа, че благодарение на това изслушане събрахме много информация. И е, най-вече се ориентирахме в различните практики, които е, са установени в различните държави членки. Първият въпрос, в който възниква, е такъв. Нужен ли е този фонд или не? Много от изказващите се зададоха тъкмо този въпрос. Мен ми се струва, че този фонд има, има една своя уникална цел, уникално призвание, е, което го отличава от другите социални европейски фондове. Какво искам да кажа с това? Разликата се състои в това, че този фонд е предназначен не за преквалификация на е, останалия е, без работа, е, в условията на, на масови е, колективни съкръщения, а е предназначен е, да насочи средства към е, социално-економическите последици от а, е, е, такива действия в определени региони. Тоест, много, много целенасочено, тясно е предназначението на фонда. Поради това, всяко проектно предложение се разглежда по-отделно. Се преценява по-отделно. И наистина опитът практиката всяка от държавите членки може да се окаже своеобразен лабораторен експеримент. При това, разбира се, остава рискът програмите по социалния фонд да бъдат в известен смисъл е, опорочени. Ето защо фонда за глобализацията бе отделен, за да се анализира всеки отделен случай. И тази практика ще трябва да, да, да се запази поне до 2013 година. В отговор на, на въпроса колко би просъществувал този фонд хода на, на дискусията, а и португалският представител посочи, е, е, че фондът няма собствени средства. Той, той е, получава е, средства от различните остатъчни е, позиции е, и че наистина през идните бюджетни години е по-добре да се заделят е, отделно средства за този фонд. А що се отнася до е, твърде времеемката процедура, струва ми се, че това е проблем, който е характерен не само за фонда за е, глобализацията. А на мен ми се струва, че е възможно да се съкрати е, средното време между съкръщенията на, на работници и служители и освояването на средствата от 6 до, до 12 месец. Някои дребни промени биха ни спестили време и на мен ми се струва за това дори няма да бъде необходимо да се изменя наново регламентът. Просто въпрос на ефективна организация на работата. И така мисля, възможно е не само да бъдат съкратени сроковете. Когато е, едно проектно предложение стигне до комисията, е, казвани е, тук представители на комисията, могат да изминат и 8 дена преди предложението най-сетне да бъде разгледано по същество. Това може да се подобри. Може някакси да се опрости процедурата. Е, струва ми се, че има резерви за намаляване на срока до два пъти. И е, разбира се, е, въпросът е свързан и с броя на кандидатстващите за помощ, работци и служители и, и броя на унези, които в край на краища получават средствата. Е, с това бих искал да благодаря на всички ви за проведената дискусия. Тя бе много полезна за мен. Благодаря на, на всички, на, на, на, на членовете на двете комисии за е, това съвместно усилие. От името на Комисията по социалната политика, мисля, мога да кажа, че днешното изслушване бе отлична основа за по-нататъчната ни е, работа. Чухме това и от е, докладчика. Благодаря ви, господин председател. Вие имате предимство пред нас, че сте си у дома. Ние сега ще трябва да отидем в своята комисия. И аз ви пожелавам едно успешно гласуване тук. mes chers collègues, donc je propose de reprendre les travaux. И така, уважаеми колеги, предлагам да възобновим отново работата на бюджетната комисия и ще помоля всички а, за малко повече ред в залата. Преминаваме към нашето гласуване. Напомням, че решенията взети вчера в заседанието на координаторите, що се отнася до определене на докладчици, взехме решения определихме докладчика за финансовата прогноза също така за инструмента за гъвкавост, финансиране на банановите а, изделия. И а, тук е Юта Хаук, която е специализирана в доклада за агенциите. А, след това тя ще получи като доклад, докладчик становището за новите технологии. Юта Хаук като първи заместник председател, заедно с нашия докладчик за комисията 2011 година, Седония. Двете получиха задачата да са докладчици по въпросите за бюджета и по законодателни въпроси. Е, те ще водят съответните е, заседания ще съберат мнения за приоритетите от съответните участващи комисии, така че те да бъдат отразени в доклада на Сидония. През юни месец се очаква те да бъдат представени в пленарна зала. Става дума за посоката, която парламентът предлага като реакция на проекто бюджета, представена вчера от господин Левандовски и то преди съвета да започне четене по документа. От друга страна, установихме, че изпращането на делегации на командировки в рамките на бюджетната комисия – много членове проявяват интерес към участие е, в делегацията, която е, предстои да поседи е, палестинската автономия и не остават хора за останалите делегации. Фактически оказва се, че за посещението в Исландия няма да има представител на нашата комисия. Казвам го в случай, че някои е, от нашите членове, които са изразили желание да отидат в Палестина, биха желали е, да отидат вместо това в Исландия, за да видят какво може да се направи с вулкана. Е, и накрая, в условия на известно объркване, парламентът се готви да даде становище по проекто стратегията Европа 2020 от всяка от парламентарните комисии е поискано да направи своя принос към становището на парламента. И аз мисля, че това ще бъде, това становище ще бъде под формата на резолюция, съвместно представена от е, ръководителите на политическите групи е, в пленарната зала. Но, е, както казах, всяка комисия трябва да, да каже своята дума. И а, междиния доклад, който Райнер Рогер ще ни, ще ни представи по отношение на средносрочния преглед на а, финансовата перспектива, струва ми се следва да бъде приносът на нашата комисия по бюджети а, към становището за Европа 2020. Понеже знаете, че Европейският съвет ще вземе решение на своето, на своето равнище е, по е, тази стратегия на, на заседанието си през месец юни. Това, що се отнася до е, работата, извършена от координаторите. Предлагам сега да започнем гласуването с доклада Рюпел. Преди да започнем, една информация. Цяла нощ не съм спал, мислих за Хелга. Хелга Трюпел, това е докладчицата. Това не е информация на, на сведения на печата, това е една информация по същество бюджетна. Защо? Защото е, съм настанен в хотела от среща и от стаята ми се вижда прозореца, т.е. имам прозорец, от прозореца виждам точно тази зала. Не можех да спя и цяла нощ всичко светеше тук. И, и цяла нощ мислих за бюджета на е, Хелга, който е <laughs> посветен на, между другото, издръжката на парламент. Е, възползвам се от възможността е, да обърна внимание на административните служби на парламента, че просто удивително да се прахосва така електроенергия, като се увеличават емисиите на въглероден двокис и, и се харчат парите на дънакоплаците та, надявам се, тази нощ, аз ще проверя, разбира се, знаете от прозореца си, сградата да бъде тъмна. Предлагам сега, значи имате листата за гласуване, доколкото разбирам между групите. Ще се опитаме да бъдем спокойни, нали? за да може всеки да е наясно, да, да не бъдат допуснати политически грешки. Доколкото разбирам, има един твърде голям брой от НП, т.е. има един повече. Ако има един повече, аз няма да гласувам. Ако има двама повече, някой друг да се, да се жертва. А, двама са в повече от НП, така ли? Значи някой от подгласниците, вижте координаторите на НП, Господин Рубик се отказва. Достатъчно ли е това? Ан. Имаме един човек без карта. За гласуване аз имам две. Да ви дам една, казва някой. Салвадор, как ще решим проблема за ЕНП? Е, трябват ли ни карти? Не, е отговорът. Така. Значи, Пол Рюбик и аз няма да гласуваме и така се урежда проблема за ЕНП. Така, проблема на либералите е решен поради липсата на карта у един от представителите. И така започваме. Първо изменение от нашата докладчица за. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Е един. Приема се. Изменение. А, момент. Имаме предложение за компромисно предложение, голяма буква, внесено от докладчицата. Имате го текста в самата листа. Който е за, моля. А, така ли? Май не сте всички, значи трябва да броим. Моля, вдигнете ръка, които са за компромисното изменение. Двайсет са за, против. два. 20 на 15, значи прие се изменението и оттам нататък можем да смятаме, че целият параграф 3 е обхванат, следователно. Значи по второ изменение от госпожа Вертман, разделно гласуване иска самата вносителка – и доколкото разбирам, първата част обаче не е обхваната от компромиса до фигърс, както е оказано в листата. Докладчицата е против. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Първата част, втората част е обхваната от компромис А. Е, предложеното от господин Воган трето изменение също е обхванато от компромиса. Можем да преминем на четвърто изменение, внесено от докладчицата за. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Пето от докладчицата за. Против. Въздържали се. Приема се същото мнозинство. Шесто изменение за против. Против никой ли не е против? Въздържали се двама. Приема се. Седмо изменение на господин Вон поражда устно изменение от страна на докладчицата, което го имате. Значи устно изменение от докладчицата. Да дам думата на докладчицата. Какво ми казва тук? Докладчика може да приеме това изменение. Оказва се с изключение на последната част от него и предлага то да влезе в 14-та точка от становището като част от условията за от е, освобождаване на е, резервните бюджетни кредити за библиотеката. И господин Волан приема толкова по-добре. И така, подлагам така представеното изменение на гласуване за Мисля, че мнозинството все пак е за. 21 против. ЕНП, но не само ЕНП. Осемнайсет. Доста са близо едното и другото и все пак се приема устното изменение. Осмо от докладчицата за благодаря против. Благодаря, въздържали се. Един, приема се. Девето, също от докладчицата за благодаря против. Благодаря, въздържали се. Няма, приема се. Десето изменение също за против. Въздържали се? Няма. Приема се. Салвадор Гарига иска думата. Господин е, председател, тук се препраща към 16-та точка, по която има доста изменения. Едното от нашата група, другото от господин Воан, което бе оттеглено.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 И в este caso, eh, nosotros retiraríamos... Eh, и ако се приеме това, което прочетох, ще оттеглим своите изменения. Благодаря, господин Вон. Ще се откаже и от своето, така ли? Да, да, точно, точно. Точно така. Това е значи общо компромисно предложение за изменение на двете групи. Докладчикът приема ли? Докладчицата та, въпреки че председателят употребява мъжки род, на докладчицата насочи палец надолу, както едно време са правили римските императори. Сега обаче е, разбирам, че НП пак има един в повече е, пристигането на господин Абад. Значи още един подгласник ще трябва да спре да гласува. Значи господин Вос няма да гласува повече. Поздравявам е ЕНП за присъствието и физическо поне Така, след като стигнахме до тук, Подлагам на гласуване компромисното изменение, ако може да се нарече компромисно, но то не се приема от докладчицата. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Мнозинството е за. Значи прие се изменението. 15. По 18 та точка от докладчицата за. Благодаря. Против? въздържали се, приема се. 16. От докладчицата за, против, въздържали се, двама, приема се. 17. За, благодаря, против, един против, въздържали се, приема се. По 22 точка, 18 от госпожа Вертман. Докладчицата е против. Кой е за? Против. Зелените, либералите и господин Портас. Всичките заедно. Но, така или иначе, мнозинството е за. 19 господин Хаглунд, съв съвместно е с 18-то. Значи можем да го продължим на гласуване. Знам докладчицата какво мисли. Госпожо докладчик, имате ли мнение по 19-то изменение? Мисля, че въпросът е твърде политизиран. Групата следва да реши. Лично аз се въздържам. Значи докладчикът се осланя на мъдростта на комисията. В своята мъдрост какво ще ни каже комисията? За? За? А трябва да броим. Защото мъдростта не е много ясно изразена. Петнайсет против. 19 против, въздържали се, въздържа се докладчика, значи отхвърля се. 20. Госпожа Холмайер, докладчицата е за. Кои са за? Други. Благодаря, против. Въздържали се. Няма, приема се. 21 на госпожа Холмайер на две части. Първата до статют и е, доколкото разбирам, по същата причина доклад... А, не, докладчицата е против този път. Кой е за? Първа част. Броим. 1. Против. Отхвърля се. Втората част. Има ли смисъл при това? Да. Значи, подлагам на гласуване Welcome to Property Strategy. Докладчицата също е против тази част. Кой е за? Малко повече са против. Благодаря. Въздържали се мнозинство. Втората част, значи, се приема. 22 госпожа Холмайер е, се подлага на същото третиране. Първата част Calls Force до In Future. Докладчицата е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря, въздържали се. Приема се първата част. Втората част, докладчицата е за до Transparency. Кой е за? Против. Либералите. Виж Въздържали се няма. Значи, е, либералите, либералите бяха изолирани е, <laughs> и изменението се приема. 23-то е оттеглено е, по 26-та точка 2, 24-то докладчицата за против въздържали се няма, приема се. 25-то пада, обаче 26-то е... А, момент, това по 27-то по 27 точка, 26-то изменение докладчета е за, против. Сдържали се? Няма. Приема се. 32 точка, 27 изменение от Хаглунт и Алваро наред с устно изменение на самото изменение, имате го текста, годишните доклади на еврейския орган, да се включи повече информация за въглеродната стъпка на сградите на парламента в Страсбург, Брюксел и прочее. му за това говорих преди малко. Кой е за? Въпросната стъпка въглеродна 23 против. Мнозинството е за. Значи ЕНП не се интересува от въглеродната стъпка. Е, приема се. Е, две изменения по 34 точка 28 за. За 28 от докладчицата, който е за. Трябва да броим пак. Против. Благодаря, въздържали се. Отхвърля се. И съответно 29-то трябва да бъде подложено на гласуване в своята... А не, не в своята цялост. Не, трябва да се е, гласува разделно, тъй като 28 беше отхвърлено. Значи първата част до без промяна на сегашните правила, докладчицата е за, кой е за също първата част? Благодаря. Против? Въздържали се. Приема се първата част. Втората част заличаване на последната част, на последното изречение. Докладчицата е против. Кой е за заличаването на последното изречение? Трябва да преброим. Е ЕНП, либералите и някой друг консерватор. 17. Против? Социалистите се събудих. 16 против, 17 за, 16 против. Значи, втората част от изменението се приема. Значи, въпросното изречение се заличава. 300 от ВОН, с което е съвместимо, докладчета е за. Кой е за? Отново трябва да преброим. 300 на господин Вон. левицата плюс либералите Седемнайсет против. Айде да започнем отново за изменението. Моля да гласувате. Значи приема се. 21 за. Приема се. 31 господин Хаглон, докладчицата е за. Кой друг е за? Против? Въздържали се? едно, един въздържал се, приема се 32 от докладчицата за, против, въздържали се, приема се. 33-то сега, както, тъй като 32 е прието, първите две части от 33-то падат, но трябва да гласуваме последната част, както е оказано в листата. Докладчицата е против. Кой е за? против. О, 17 на 18 няма въздържали се и следователно се отхвърля при това равенство. Получи... Някакви възражения има? Всеки има ли карта електронна? А, значи всички имат. Ако всички имат карти, еми да гласуваме с карти тогава. И така, поставям на гласуване последната част от 33-то. Аглон Талваро, моля, започнете не, аз не гласувам все пак, но вие започнете гласуването. Прекратете гласуването. Има един повече от НП. И така, 41 гласували, 21 за, 19 против. НЕП гласува против е, и, и понеже имат един глас повече, значи 20 на 19, колкото и да е сложно, все пак приема се това изменение. 40-та точка от текста, 34-то от докладчицата, която е за, кой е също за, против, Електронно. Започнете гласуването. Аз не гласувам. Прекратете. 23 за, 17 против. Приема се. 37 е оттеглено. Е, извинете, 35-то е оттеглено, 36-то пада, понеже 34-то бе прието, 41-та е, точка, 37-то изменение Воган, две части. Първа част до urgency, докладчицата е за, кой друг е за. Електронно, да си упростим живота, моля да гласувате. Е, прекратете гласуването. 22 маза, 18 против. Приема се първата част. Втората част, против която е докладчицата, за, против. Очевидно се отхвърля. 38 изменение, господин Фернандес. Също разделно до Fixed Costs Докладчицата е за, кой друг е за? Голямо мнозинство против, въздържали се. Първата част се приема. Втората част, против която се изказва обаче докладчицата, за. Голямо е мнозинството против докладчицата и нейната група все пак са в малцинство и втората част се приема. 39-то е оттеглено, последно изменение от докладчицата за против въздържали се приема се. И сега гласуваме целият текст направо по електронен път. Е, и аз не гласувам. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. 36 за, 4 против, няма въздържали се. Поздравяваме Хелга. Трюпел. И само искам да посоча, че съответно на правилника към гласуването се прилага декларацията, приета по време на е, трилога. Европейския съвет, парламента и комисията отбелязват изразената загриженост от е, регистратора на Европейския съд и от генералния секретар на Сметната палата, Комитет на регионите, социално-економическия комитет. Писмото им изпратим на генералния секретар на парламента, на комисиите на съвета е относно новата бюджетна процедура и особено по помирителния комитет като се предлага институциите да бъдат приканени е, да е, изпращат пряко в писмено на Комитета по е, помирението своите бележки по позицията на парламента, измененията на съвета, извинете, и измененията внесени от парламента. Това е обща декларация, приложена към проекто бюджета от другите институции. Така, сега трябва да гласуваме предложението на Юта Халк, т.е. по нейно предложение, три становища за пазарния орган, органа за регулиране на банките, органа за регулиране на застрахователното дело и пенсионно-застрахователните дружества. Вероятно бихме могли на блок да ги гласуваме, ако нямате възражения по тези три отделни становища. Юта? съвсем накратко измененията, устните, както и всички останали, проистекаха от нашите дискусии и същевременно участи отговарят на въпросите. Имам само едно нещо, което искам а, да кажа. Салвадор съобщи, че НЕП искат и държат на едно и също изменение. Джован Николино го внесе. Е, СОД внесоха устно изменение, което други превърнаха в писмено. По устното изменение а, искам а, да направя коментар, така че с Райнер Бълге да сме в една линия. Искам формулировката не да е midterm review, а midterm да отпадне в това изменение, средносрочния. Така че да кажем, повтаря своя призив за преразглеждане на настоящия ММФ. По този начин ще бъдем в съзвучие с всички останали аспекти в доклада. Благодаря. И тогава сега може да гласуваме анблок. И така предлагам да гласуваме анблок с устното изменение, предложено от Юта Коза. Благодаря. Против? Въздържали се? Няма въздържали се. Трите становища се приемат. Поздравления за Юта. След това имаме становището на Джовани Лавия относно за бъдещето на общата селско-стопанска политика след 2013 година. Имаме няколко изменения. А, сега, изменение номер едно от а, докладчиците за, а, кой е за, против, един против, а, няма въздържали се, приема се. А, точка от преамбюла С, е, първото изменение, кой е за, против, Двама против, въздържали се, също приема се. Изменение 3 на господина Бати, госпожа Грюни пада. 4. Госпожа Вертман, докладчицата против, докладчика е против, кой е за? Добре, електронно гласуване. Тук има разделяне на становищата, както се казва е, край на гласуването. Аз не съм гласувал. Внимание, внимание. Машината нещо не е изчислила. 15 е, на 23 отхвърля се. Преминаваме към изменение 5. Докладчик, докладчик е за. Кой е за? Всички, с изключение на госпожа Грелие. Кой е против? Име и против. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Отново изменение на госпожа Грелие, изменение 6, разделно гласуване. Първата част, която завършва с Whereas Figure, докладчика не дал, а, а, докладчика е за. Първата част, против. Зелените са против, въздържали се. Първата част се приема. Втората част, докладчика е против. Emphasizes farmers. Кой е за? Против е, масивно десницата и част от е, левицата отхвърля се. Изменение 7. Госпожа Грелие отново разделно гласуване. Първата част, whereas GDP, докладчика е про... за, кой е за, против, въздържали се. Зелените се въздържат. Втората част, докладчика е против, кой е за. Моля електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 15 на 19. Аз нямам екран. Много се извинявам. Компютъра нещо направи трик. Моля, гласувайте. 12 за, 20 против. Тоест, отхвърля се. Изменение 8 на госпожа Гролие. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря. Против? Зелените и либералите, но те са мълцинство. Въздържали се? Приема се. 9. Изменение на либералите. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се съвместимо с, с изменение 10 на госпожа Грелие. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11 от либералите, отново разделно гласуване, първата част, while common, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се. Първата част се приема. Втората част, докладчика този път е против. Кой е за? Против. Мнозинството е против. Втората част се отхвърли. Изменение 12 на госпожа Дюран пада, ако е прието изменение 11, но половината е, от него е прието. Смятаме ли, че пада? изменението. Половината от госпожа Дюран пада. Може ли докладчика да ни каже дали изменение 12 пада или не пада? Казват ми да. Казват ми, е, че изменение 12 на госпожа Дюрен пада. Съжаляваме, 13 е, е съвместимо с 11. Кой е за? Против? голямо мнозинство са против, въздържали се, отхвърля се. Имаме едно устно изменение с голямо А, на, предполагам, че то е на докладчика. Имате устното изменение след думите It is necessary to да се добавят думите Avoid the renationalization of the common agricultural policy and thus ensure a CAP adequately financed in a fair manner. Коза. Против? Либералите и няколко други въздържали се. Зелените се въздържат. Точка 3 има две изменения. Госпожа Холмайер, докладчик е съгласен. Кой е за? Против? извинявам се, но ще трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 20 против, отхвърля се. Изменение 15 на госпожа Вертман. Докладчик е против, кой е за? А, против. Мнозинство отхвърля се. Преминаваме на точка четвърта, компромисно изменение Б за изменение 16. Имате текста на изменението. Значи това е 6 и 16 и 17. Кой е за? Благодаря. Против, въздържали се. Четирима въздържали се. Приема се. Изменение 18. Докладчика е против. Кой е за? Малко са против. Малко са за. А, против са повече. Отхвърля се 19. Госпожа Доран не се приема от докладчика. За, против. Същото съотношение отхвърля се. Изменение 20 на госпожа то няма да се гласува. 19 е отхвърлено. 21 същите, плюс либералите са за. Моля да ме извините, казва председателя. Изменение на госпожа Йенсен, то е подкрепено от госпожа Дюран но гласуването на, два, на двете групи не е достатъчно. Кой е против? Повечето са против. 20 пада. 21 господин Абад, господин Грини, Мадам Грини, кой е за? Моля, гласуваме електронно, защото тук има разминаване на становищата. Край на гласуването. 23 за, 16 против, приема се. 22 следователно пада. Точка 6, 23, 24 и 25 се замесват с компромисно предложение С, което е на другата страница. Кой е за компромисното изменение, кой е против? Един против, един въздържал се. Приема се. Остава да гласуваме по изменение 26 на госпожа Йенсен. Кой е за? Докладчик е за. А, против. Един против. Няма въздържали се. Изменението се приема. И така, окончателно гласуваме по електронен път за целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Имаме 33 маса, 2 против и 3 въздържали се. Поздравления за докладчик, господин Лавия. И сега преминаваме към точка 18. Точка 19. Господин Манка няма какво да ни предложи, но сега трябва да гласуваме доклада на Владимир Манка за бюджет е, изменението на бюджета номер едно от 2010 година. Това е в контекст, е, малко странен контекст, особен контекст, защото в момента, в който ние говорим, Корепер е, в момента гласува. Така че имаме две възможни решения. Едното решение, което би било а, юридически коректно и безупречно а, да изчакаме Корепер да гласува, но това не е предложението, което аз ви, а, решението, което аз ви предлагам. Аз ви предлагам да гласуваме със съзнанието, че нашия вод ще зависи естествено от това, което ще се случи в Корепер. Ние през последните дни бяхме в контакт и докладчика и председателството с а, Корепер и имаме а, основание да мислим, че вота в Корепер ще бъде а, като наши и ще можем да внесем през май в пленарното заседание текста и разпоредбите, които се предвиждат в корекцията на бюджета за 2010 година с един месец закъснение, което очаквахме. И това е, се отнася за средства финансовите средства на парламента. Е, всичко това е в съгласие с разпоредбите на Лисабонския договор. А ако днес не гласуваме, ще забавим нещата. За това бихме гласували, бихме искали да гласуваме днес, естествено, като се съобразим с гласуването на Корабер. Извинете, има едно изменение, което е предложено от Хелга Трюпел, която иска думата да представи гласуването. Благодаря, господин председател. Просто исках да поясня защо внесох това изменение, защото в нашата група се проведе дебат по този въпрос. Нещата не са много по-различни в другите групи. Именно за това внесох това изменение, за да дам възможност на тези, които са против, да изразят политическите си становища. Аз самата да съм за първата, първата корекция тази година, но просто исках да обясня защо съм внесла това изменение. Благодаря. Благодаря, благодаря, Хелга. Иска ли докладчика да вземе отношение по това изменение? Благодаря, господин председател. Вчера предложих е, същото в нашата политическа група, а именно днес да гласуваме по изменение бюджет. Мисля, че това е единствената възможност и искам да кажа само две неща. Ако одобрим този бюджет сега, през май, в Европейския парламент, това означава, че ще имаме е, по-малко увеличение с 1 е, милион евро, но също така е, промяната в категориите на, парламент, на персонала ще доведе до допълнително намаление, но увеличението в общи линии ще бъде по-високо, отколкото в предложения проект бюджет. Благодаря ви за предложението и мисля, че наистина е важно да и необходимо да гласуваме днес по документа. Председателя, благодаря господин докладчик. Какво смятате вие за изменението на госпожа Трюпел? Отрицателно. Господин Фернандес, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Да, ние също сме на мнение, че днес трябва да бъде гласувано. Така или иначе, вече сме закъсняли спрямо други институции. Е, или по-скоро и други институции закъсняват, не само нашата, и затова трябва да се разреши въпроса колкото се може по-бързо. Затова смятаме, че действате правилно по този въпрос, господин председател. И че защитихте тази позиция пред координаторите. Що се отнася до измененията, ние сме против предложенията на зелените, защото задълженията, които сме поели, са ангажименти, които искаме да запазим. Председателя, благодаря. Можем да минем вече към гласуването. С едно гласуване, отрицателно становище от докладчика, кой е за? И господин Алваро, добре, имате право. Да, да, да. Важното е да ви преброим. Кой е против? Въздържали се? Един въздържал се, отхвърля се. Сега гласуваме по, по целия доклад. Това може да... По-добре е да го направим а, а, по електронен път. Режим на гласуване, край на гласуването. Тридесет един за, трима против, двама въздържали се. Поздравление за господин Владимир Манка. Има няколко хипотези. Ако хипотезата е, че а, Корепер не гласува, това е възможно, да кажем, отлагат гласуването на този етап, аз не мога да а, внеса нашето гласуване в пленарната зала. В, в а, вероятната хипотеза, че те гласуват и гласуват като нас, ние можем да се вместим в графика и да внесем в заседанието на, през май. Ако обаче вода в Корепер е различен, тогава преминаваме към процедура на помилителна процедура, но току-що ми казват, че Корепер е решил да не гласува днес. И така, се запазваме в хладилника нашия вод. Прекрасно, Салвадор. Тази информация не ни изненадва чак толкова много. На 4 май се очаква извънреден съвет на министрите по транспорта и се надявам съветът да гласува положително по тази корекция, така че чакаме до трети. Да, но отново ще трябва да мина през Корепер, за да може да мине в точка А на съвета на министрите. Трябва да има заседание на Корепер. Но такъв е живота. Да, господин Порташ. Имам само един въпрос, тъй като не съм сигурен, не знам как стоят нещата. Ако сега се отложи гласуването в пленарна зала, как излежат нещата с корективния бюджет? Ще има ли той обратно действие към 1 май въпрос? Опасявам се, че не. Докладчика и аз смятаме, че не. Всъщност това са економии в бюджета. И така тези всички неща не ни обезкъсват окоръжават. Продъл... Свършихме с гласуването. А, моля, мали, извинявайте. А, устния а, въпрос. Ние повдигнахме тази точка вчера. Докладчика ни внесе последната редакция на устния си доклад, след като получи много неща много данни от е, колегите. Сега имате думата. Да, благодаря. Ние предложихме на Раймер Бъге две малки промени в неговия текст и аз съм, мисля, че той ще се съгласи. Причината за първата нашето предложение, че ние все още смятаме, че трябва да се подчерта, че този устен въпрос е не само свързан с Лисабонския договор, но и с една друга гледна точка по проблема за таваните и ние мисля, че трябва в заглавието на въпроса трябва да поставим точка след 2013 година. Приемаме думата ревю, макар че предпочитахме revision – и е, заглавието тогава ще бъде Review of the Multi-Annual Financial Framework 2007-2013 е, година. Точка. Това е първата част. Втората част е, ако погледнете петия абзац, който започва с Lisbon Review, една езикова промяна с, точ... с клабите в края, изглежда като че ли се опитваме да променим доклада за функционирането на IIA. Това е, а, може да се тълкува като доклад от комисията. Предлагаме една езикова корекция. The Lisbon Review has to include technical and political adjustment. and a revision of certain existing budgetary envelopes of the multi-annual programs agreed until 2030. Meaning the same, but a bit clearer значението. Същото, само че е малко по-ясно. Да, благодаря. И а, докладчика е съгласен с тези две предложения. Друг не иска думата. Може ли да смятаме, че имаме съгласие? Господин Порташ, искате думата ли? И вие сте съгласен. И а, Добре, подлагам за гласуване този е, устен е, въпрос. Кой е против? Един против. Поздравление на докладчика. Благодаря на всички членове на бюджетната комисия, които участваха в изготвянето на този текст. Мисля, че приключихме вече наистина с гласуването имаме други точки, които би трябвало внимателно и постепенно да разгледаме. 21 точка. По, в Страсбург се проведе едно бързо бърза обмяна на мнение, но половината от членовете на комисията не можаха да присъстват заради вулкана. Когато говорим за коригирането на бюджета номер 2 за 2010 година, мислите ли, че можете да ни представите актуализираното състояние на нещата, господин докладчик. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, съвсем накратко. Аз изразих становището си в, и е, усещанията си в Страсбург, които са м, доста аз се е, шегувах, че банан е, е една фигура, която ми напомня за онова, което е, вероятно става въпрос за бумеранг и мисля, че нашата позиция трябва да бъде отрицателна. Това е излишен разход и обикновено инструмента за гъвкавост е предназначен за управление на нови елементи. Част от инструмента за гъвкавост се използва според внесеното предложение, но тук процентите са сравнително ниски. Предложението се занимава, например, с пилотните проекти и за намаляването на тези по пилотни проекти, както беше прието преди няколко месеца, може да убие тези пилотни проекти и поначало цялата идея да се разруши. Не а, разумно да се използват средствата по този начин. Следователно, според а, <laughs> някои шумове, които чувам, съвета няма да се въодушеви да даде една стотинка пени, цент или каквото и да е от резерва, следователно становищата ще бъдат изцяло различни в съвета и в парламента и в този случай съгласно новите правила най-доброто решение би било да няма споразумение, от което да проистече ново предложение от комисията. Искам да информирам колегите, които не можаха да бъдат с нас в Страсбург, не се чуха гласове в предварителните а, е, обсъждания против тази идея. Получих подкрепата на групите. До този момент а, е, е, подкрепям своята позиция да изчакаме да видим какъв ще бъде резултат от заседанието на съвета. И ако знаем какво е тяхното становище, можем да решим и ако те не са готови да използват инструмента за гъвкавост, тогава предлагам да не сключваме споразумение, но ако позицията на съвета е различна, тогава вече ще отново ще помислим какво решение да вземем. Мисля, че не е разумно да се гласува сега. Е е, не, то гласуване не е и предвидено. Председателят на комисията поиска думата и тъй като аз току-що му отказах думата и го обесърчих, сега с удоволствие му я връщам. Благодаря ви, господин председател, че ми даде тази възможност просто да ви запозная с това изменение на бюджета, като напомня, че през септември 2009 година комисията внесе е, писмо е, за изменение, е, като предложи приемането на нова финансова линия за съпътстване с финансова помощ на производителите на банани от АКПБ. Цената на бананите в случая бе засегната е, от споразумението в резултат от е, многостранните разговори. На този етап на тогава, разбира се, бюджетните последици не бяха все още известни. Споразумението многостранното бе сключено в средата на месец декември. Комисията, разбира се, имаше представа, че би могло да се стигне бюджетни последици и така бе оставила в бюджета за 2010 година един резерв от 75 милиона. Но, понеже споразумението бе изключено преди приемането на бюджета за 2010 година, комисията трябваше да потърси откъде да финансира е, мерките на стойност 190 милиона евро за периода 2011 2013, 75 милиона са предвидени за 2010. И нали, това е първата година, през която производителите на банани от АКПБ биха изпитали е, сериозни отрицателен ефект е, в резултат от намаляването на митата. Тоест, е, всички преференции, с които се ползват до тогава, изчезват. Това, което предвижда между институционалното споразумение, дава възможност на комисията е, първо да преразпредели е, суми в рамките на бюджетната е, година, в случая от програмата за развитие на трети страни. Една част от финансови инструмент за продоволствено обезпечаване, тъй като през 2009 година част от разходите бяха авансирани, т.е. платени за бъдещи периоди. През 2010 година остава неосвоена сума от този инструмент и комисията предлага половината от е, програмата за тези 4 години да бъде финансирана с близо 76 милиона през 2010-2013 и да мобилизира също така 18 милиона цяло и 3 от програмата за мобилност. Такава е логиката, това е предложението на комисията. Е, бих искал е, да кажа, че тук трябва да се отчита и, и разполагането на нещата във времето. От подписването на споразумението за митата, е, ефекта върху въпросните бананови производители е, е факт през тази 2010 година и аз обръщам внимание на, на членовете на комисията на необходимостта от е, е, намирането на решение, което би било приемливо за всички заинтересовани. Благодаря, господин председател. А, благодаря. Е, мисля, че вашето експозе бе пределно ясно. Значителни суми са това. И както сочи нашият докладчик, бюджетът ни е толкова свит е, при липса на всякакви възможности за маневриране, че как, колкото и основателно да е искането, то поражда твърде деликатни политически проблеми, поради което ще трябва да, да го разгледаме внимателно, в това число във връзка с съответните е, ресорни комисии на, на парламента. Е, в случая Комисията за развитието. Което ме навежда на следната мисъл, която вече разгледахме на заседанието на координаторите, е именно, че ще трябва по-добре, отколкото до днес, да се организираме в парламента и в частност нашата бюджетна комисия, за да можем отблизо да наблюдаваме онова, което по установения в бюджетния жаргон във Франция термин е заплаха. Заплаха от разход. Е, във Франция, предполагам и друга да е така, е, финансовото министерство непрекъсно наблюдава рисковете от е, поемане на ангажименти, на, на, на, на обещания, на вземането на решения от други министерства, които биха могли да имат бюджетен ефект. Този бюджетен ефект се нарича заплаха. И, и ние сме заобиколени от такива заплахи. Всеки път, когато заседава Европейския съвет, е, е на лице риск от е, впечатляващи анонси. Разбира се, ние не можем да влияем върху решенията на съвета, нито върху подготвителната работа за него, което, между другото, според мен, е, е и това е един друг проблем, между другото, би следвало да, да се разгледа от компетентните органи на парламента след влизането в сила на Лисабонския договор. До сега единственият юридически е, и политически партньор е, на парламента е съвета на министрите, но след като съгласно Лисабонския договор Европейският съвет, т.е. на държавните и правителствените ръководители, става институция и взема все повече и повече решения, тук вече не става въпрос за политически насоки, а за решения, не непременно е, задължителни от правна гледна точка. Но взема Европейският съвет решения, прави анонси, в това число в области, е, които е, са в рамките на, на компетентността на парламента, най-малко по процедурата на съвместно решение. Ето защо трябва по-добре да свеждаме до знанието на Европейския съвет своите становища, своето мнение, за да може съветът е, да приема решенията си при пълна осведоменост, поемайки своята отговорност. Днес все още не е така. Е, и значи трябва да намерим някакъв начин да, да направим своя принос. Независимо от Европейския съвет, отделно, всяка седмица комисари, членове на комисията, е, правят изявления, преговарят с чуждестранни партньори или в рамките на международни организации. Например, е, господин Ван Ромпой е, бе на посещение в Вашингтон за участие е, в конференцията, свикана от президента Обама за ядерното разоръжаване и е, борбата е, срещу ядерния тероризъм. Речта на господин Ван Ромпой беше много интересна, но в нея той се ангажира Европейския съюз финансово да съдейства на усилията на някои държави за противодействие на ядерното, разпространението на ядерни оръжия. Много интересна декларация, но пък изненадваща ето защо е, ние тук в случая за, за бананите сме изправени пред, пред факта на договореност, постигната от Европейската комисия още миналата година. И, и ясно ни е какви са залозите, е, е, кое, кое е поставено на карта. Но в същото време се стига до бюджетни последици, които представят сериозен проблем. Ето защо би трябвало, ние го разговаряхме за, с координаторите, е, трябва, би трябвало да приемем далеч по-ефикасна организация, така че ежедневно да следим преговори, процедури и прочие е, изявления, е, които се правят всеки ден, които биха могли да бъдат тълкувани като бюджетна заплаха и които би следвало да, да отчитаме в своята работа. И така, последна дума давам на нашия докладчик по този въпрос. Благодаря, господин председател най-напред. Да, трябва да кажа, че по предишното си изказване бананът прилича на бумеранг. Това исках да кажа. Е, и аз всъщност предлагам един пилотен проект. Проект да се каже не. Без да навлизам в детайли. Но ако тези високопоставени е, представители на Европейския съюз, които вие цитирахте, и различните институции смятат да харчат европейския бюджет е, без е, разрешение, ако си мислят, че по-късно ние ще намерим някакъв начин да, да решим въпроса, то нищо няма да се промени в сравнение с досегашната обстановка. И конкретният случай е сравнително дребен. Жалко би било. Ако проявим строгостта, която аз проявявам по-настояще, бихме накърнили интерес, интересите на, на някои е, малки, бедни страни. Аз нямам нищо против тях. Европа е поела своя ангажимент. Според мен и, идеята е правилна. Трябва да се, да се компенсира по някакъв начин, но начинът по който се подхожда – е неправилен. Неправилен в смисъла, е, в който говорихте и вие. Някои хора смятат, че могат да обещават наляво и надясно. И ние след това да станем послушен слуга на е, е, тези е, институции. Дори в страна, в която министър-председателя се ползва с голямо е, политическо мнозинство, дори един такъв министър-председател не може да поема ангажименти, без да държи сметка за бюджетните последици. Вие, вие е, казахте, че такава е практиката и във Франция. А в нашата процедура, каквато е тя сега, няма ясен механизъм. Аз не очаквам някакво ново предложение от комисията. но очаквам да се започнат някакви разговори за това как би а, а, могло да се предотврати а, а, поредната неделна проповед на, на един или друг представител на Европейския съюз да ангажира сериозни средства на европейския данакоплатец да, да, и по този начин да разстройва баланса на европейския бюджет много е важен според мен този въпрос. Далеч по-важен е от бананите и от международната солидарност. Добре би било да е, е, намерим решение и то. То зависи не само от състоянието на бюджета, макар и трудно, бихме могли да намерим някакви пари. Но само при условие, че това е повод за сериозни разговори между съответните органи, това повече да не се случва. И тук не става въпрос единствено за обмен на информация, а за предварително общо решение, ако е, решението е, подлежи на съвместно решение. Е, трябва да бъдем твърди, защото ние сами ще станем обект на критика А инак, солидарността, да, но не на всяка цена. Благодаря ви, господин докладчик. Така стигаме до 23-та точка от дневния ред. Поредно изменение, четвърто, на бюджета, което също според мен представя много интересен принципен проблем. Е, е, в съответствие с една обичайна практика, комисията ни предлага, да констатираме, че изпълнението на бюджета за 2010 ще доведе до излишък от 2,3 милиарда евро, който излишък да бъде върнат на държавите членки. Напомням, че в края на миналата година в рамките на преговорите с съвета по бюджета за 2010 година пристъпихме към а, а, е, идеята за възстановяване на близо 3 милиарда евро на държавите членки като бюджетен излишък. И смятам, че е, при сегашните условия на а, е, тежки бюджетни затруднения, на, а, изглежда някак чудно. А, е, това възстановяване да става автоматично. Е, можем да свържим нещата с разговора от началото на, на днешното ни заседание и констатирахме, че фонда за глобализацията е, с едно трудно начало сега набира вече ход и започва да изпитва недостиг на средства – констатираме и, и е, изказваме съжаление, че фонда за глобализацията почти всеки път се финансира от социалния фонд, а в същото време всяка година, видите ли, няколко милиарда бюджетен излишък, най-вече от структурните фондове, е, е, понякога и от селскостопанската политика, който се връща на държавите членки. От тук възникват два проблема, според мен. Единият е добре познат, е, неколци на членове на нашата комисия работят по този е, проблем, господин Годманис, например, а именно как е, предвидените в бюджета средства да бъдат изразходвани по-добре. Тоест, първоначалните, първоначално приятите кредити да да отговарят в по-голяма степен на, на потребностите. И вторият въпрос има ли смисъл, има ли основания все така автоматично целият излишък да се връща на края на годината на държавите членки. Започваме с е, е един проекто бюджет на комисията на, на Европейския съюз, който е в значителна степен виртуален, един въображаем бюджет, е, е, твърде различен от това, което става на практика при изпълнението. А във всеки от националните парламенти, знаете, се води болезнен е, дебат за европейската политика и всички с прискърби установяват, че видите ли държавата членка дава твърде много средства на европейския бюджет, а пък не получава достатъчно обратно. И разбира се, това особено за онези държави членки, които са на вноска. И ако имаме правната възможност да излизаме с насрещни предложения за освояването на излишъка, аз е, съм готов да започнем политически дебат тук, в нашата комисия по бюджета, е, за да е, изработим доктрина по този въпрос, който днес придобива особено значение, мисля. Господин докладчик, имате думата. Благодаря. Моят отговор се състои от две части. Искам да ви припомня, че от години наистина това връщане на излишъците се превърна в практика. По принцип бихме могли да приключим този проблем с една малка дискусия. Понякога има повече, понякога по-малко милиарди, които превеждаме на държавите членки. Е, нямаме друга възможност, нямаме възможност да формираме резерви, но както, така както председателят е подготвил е, дискусията, е, нещата изглеждат така. Ние наистина се намираме в ново положение и тази нова ситуация проистича от Европейския фонд е, за приспособяване към глобализацията. Дискусията днес преди обяд подкрепи факта, че ние се намираме в особена ситуация и след като веднъж сме отворили котията на Пандора, а именно да предоставяме помощ на хората, които са в затруднено положение. Искаме да помагаме на хората, които са особено уязвими и покусени от економическата криза, е ясно, че трябва да очакваме едно увеличение на исканията за помощ. И тези излишъци са предвидени точно за това. Самия този фонд за глобализация е структуриран така, че от тези излишъци да се заделят 500 а, милиона, така че да се а, финансират а, тези нужди. Необходимо ни, е, необходимо ни е правно основание. Разбира се, ние не можем сега да го измислим, да го създадем. Ние можем да водим дълга дискусия за това дали да се превеждат или да не се превеждат обратно тези милиарди, но аз все пак смятам, че тези средства не трябва да се връщат, трябва да използваме ситуация, за да създадем малко ред. И логиката е а, подобна на тази в, от предходната точка от дневния ред. Просто трябва да подобрим процедурата. Тези излишъци в много случаи, за съжаление, често по един неприемлив начин, идват от структурните фондове. Защо казвам, че това е неприемливо? комисията така структурира е, бюджета, че е, потребностите на държавите членки да намират своето място в структурните фондове. Е, и много често страните, които са декларирали такива потребности, не съумяват да използват тези средства, не ги искат. И въпросът се превръща в пазарен въпрос, особено в сферата на селското стопанство. Ние сме съгласни, че е, трябва да се предостави известно пространство за действие, защото в е, аграрния пазар има флуктуации, има колебания, но все пак, ако не се стигне до ситуация на най-лош сценарий, ние разполагаме с средства. Вие си спомняте за излишъците от финансирането на програмата Галилео. Мнозина казаха, не, не, това няма да се случи отново, това ще бъде еднократен казус, но всяка година се появяват нови ситуации, отново се дискутира подобна ситуация. Все пак във всички форуми ние трябва да пледираме за това да не се формират излишъци е, и не само да планираме по-добре, но и по-добре да изпълняваме бюджета. И там, където има излишъци, така например в сферата на селското стопанство, трябва да въведем система, която е, да е състояние да обхване този проблем, защото смятам, че не, е оправ... не са оправдани тези преводи и тези връщания на средства към държавите членки. А, така че аз лично не бих, не бих подкрепял идеята а, за тази система. Не смятам, че ние трябва да замразим това предложение. в някакъв момент трябва да върнем тези. Е, членки. Благодаря. Това ще е, бъде обект на бъдещо обсъждане на корекциите на бюджета и в е, това ще е, бъде е, една възможност да решим кога да го приемем. Това са кредити. Доколкото разбирам, ние можем да из, да, да, да отхвърлим това изменение на бюджета, защото тези средства не могат да бъдат използвани за нещо друго. Това не е кредит, който може да бъде отложен и да бъде изпълнен за нещо друго. Въпросът, който си задаваме, дали можем в, този, в тази корекция на бюджета. Парламентът е някакси заложник. Значи имаме пример, може да дадем просто един педагогически пример, имаме възможности за финансиране за европейския бюджет. Действително има такива възможности за финансиране на бюджет, общностния бюджет, но това няма да увеличи а, разходите на съответните е, държави членки. И тъй като вече наближава края на нашата работа, благодаря на докладчика за по точка 20 за господин Манка. Просто за ваша информация, ние получихме допълнителни е, документи по е, корекцията на бюджета номер 2 във връзка с. Е, бюджет за економически и социалния комитет на Комитета на регионите с допълнителна информация, която беше изискана от Комитета на регионите. Имате този документ в приложението и последната точка – всъщност още не сме. А, всъщност вчера не засегнахме а, точката на господин Силвестрис. Ако имаме минутка. Искам. Искам да. А кажа нещо във връзка с заседанието в Страсбург, комуникационната политика и бих желала да съобщя на комисията, че тази, това заседание и защо дейността на парламента в Страсбург естествено бяха засегнати от вулкана. имаше все пак присъствие, госпожа комисаря Рединг беше там, държавния секретар от Испания, господин Оливие Кастел, който беше представител на предстоящото белгийско председателство на съвета. По време на заседанието ставаше дума за а, преди всичко бюджетни аспекти в съобщението, но ние също така заседавахме много интензивно по отношение на четирите нови приоритета на комисията и а, по въпроса за това как следва да бъдат а, в кои области да бъдат концентрирани разходите. Четири основни линии в областта на работната програма подкрепа на социалната пазарна економика, гражданите Център на Европа, разработване на програма в рамките на глобализацията и засилване на европейските инструменти и методи на работа. Трите основни точки за 2010 година в политиката на комуникация са непосредствено важни за гражданите на Съюза. Става дума за средствата за растеж. Например, гражданите са много загрижени във връзка с нарастващата безработица и във връзка с влушаващата се економическа ситуация. Ние трябва да обясним какво иска и какво възнамерява Европейския съюз, за да постигне стабилност проектът Европа 2020, е, интелигентен растеж и така нататък. А също така една от темите беше как да направим договор от Лисабон действащ за гражданите. Това трябва да бъде договор, който да бъде обяснен на гражданите по един разбираем начин, как той ще се отрази на ежедневния им живот и ползата, която гражданите биха могли да имат, ако са част или след като са част от Европейския съюз. Въпроси свързани с това как да бъде превърнат съюза в по-ефективен съюз и как да се осъществи пряката представителна демокрация как функционира Европейския съюз след приемане на Лисабонския договор. Информационна кампания, която следва да се извърши във всички държави членки и да се обърнат внимание деликатните моменти и особеностите в отделните държави членки. Господин председател, е, искам още една минута. Е, вчера е, не присъствах. Днес ме обвинявате, че говоря прекалено дълго. Още една точка свързана с енергетиката. Нашата колега Хелга Трюпел и други колеги се занимават с проблемите за енергетиката и емисионните проблеми и са на мнение, че индустрията не полага достатъчно усилия за борба срещу климатичните изменения. Това може да има, разбира се, положително въздействие върху економиката, повече разяснителна дейност, особено след срещата на върха в Копенхаген и разяснения във връзка с усилията, които ние предприемаме по отношение на развиващите се страни, а също също така преход към една бедна на въглеводороди економика. Що се отнася до аспекта, свързан с економиката, трябва да кажа, че е необходимо да се харчи едва ли не целия бюджет на съвета и парламента, за да обясним как и какви усилия трябва да полагаме, за да намалим емисиите въглероден двуокис винаги е, спорят с мен, когато пътувам в южната част на моята страна. Защо пътувате постоянно между Брюксел и Страсбург? Е, твърдите, че се борите срещу емисията въглероден блок и си трябва да ми кажа, че ми е много трудно да обясня на гражданите защо го правим. Това е въпрос, който е, винаги ми се поставя и аз не мога да намеря убедителен отговор. Разбира се, това е много широко поле, но можем да водим дискусии по него. Ние имаме договори, които в католическата църква са едва ли не догми. Що се отнася до тезата за политиката на комуникация, различните социални партньори из, изразяват своята загриженост. На първо място въпросът как да се процедира в тази област, въпросът свързан с приоритизирането на